Possiamo allora cominciare i nostri lavori eh, preliminarmente. Мисля, че можем да започнем с работата си. Както винаги, в началото искам да ви припомня, че това заседание ще бъде записвано и предавано по интернет. Това го съобщавам всеки път. Този път обаче е много важно да се подчертая – защото няма много депутати от нашата парламентарна комисия тук. Ще ми се обаче нашите експерти а, да не бъдат обезкуражени, защото депутатите ще дойдат в един момент. Освен това, те ще могат да виждат и чуват всичко, което кажете, тъй като ще има запис. Първо искам да направя съобщения пред колегите, които са тук. Помислих по въпроса, повдигнат от господин Гуалтиери с нощи, относно окончателното гласуване по ам, ам, въпроса на Чешката република и за а, анулирането на този вод. Коментарите са правилни, но имах известни съмнения за процедурата, която трябва да следваме. Не бях сигурен дали може да се повдигне този въпрос отново, след като той вече е приключен и то незабавно след гласуването. Ако сравним ситуацията с пленарно заседание, бих казал, че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 съм особено сигурен кои имена са гласували, така че ще има повторен вод на следващото заседание и ще отразим вота в следващия протокол. Така че продължаваме нататък с днешното изслушване, а именно методи за пряко участие на гражданите от държавите членки на Европейския съюз. Това е много важна тема към момента, защото чуваме за дефицит или дефекти на демокрацията в Европа, като договор от Лисабон се старае да поправи тези дефекти. Съгласно мнението на повечето хора, демокрацията не е напълно гарантирана. Проблема на демокрацията в Европа има две измерения. Първо, проблема е структурен. Трябва да гарантираме, че до възможно най-голяма степен се вземат решенията така че а, те да отразяват желанието на хората, тези решения, които влияят върху техния живот. В този смисъл европейските граждани трябва да се чувстват европейци. Някои методи могат да бъдат разгледани в тази насока. Но ако погледнете по какъв начин желанията на хората всъщност се отразяват в реалното вземане на решение, е трудно е да се намерят истински решения. Трябва всъщност да разгледаме чувството, усещането на гражданите като част от Европа. Нашата комисия е работила по тези въпроси надълго и на широко. И в този смисъл е член 11 от Лисабонския договор за участието на гражданите в вземането на решения за тъй наречения участнически или приобщаващ подход, не става въпрос за събиране само на мненията на гражданите в инициативата на европейските граждани съгласно член 11, а и влизането им в сила. Има а, две решения за изпълнението на член 11. Едното тези решения от миналата година. А, те работят в тази посока. Инициативите на гражданите които са а, регистрирани от, а, комисия, са, а, от комисията са 10 до момента. Виждали сме доста сложни проблеми, когато става въпрос за използването на системата онлайн. Съществуват проблеми с сигурността и с предоставянето на гаранции, че няма да бъдат увредени онези депутати, онези членове, които участват. Това, разбира се, не са единствените инициативи на граждани не само инициативите на гражданите могат да подобрят участието на гражданите в Европа, би следвало да има и по-творчески методи и начини за насърчаване на това участие, така че с интерес ще изслушаме вашите доклади. Участието на гражданите в демокрацията една малка област всъщност има доста по-широк контекст. например, ако погледнем в Гърция и по-широк европейски контекст, трябва да използваме въображението си, за да видим какво бихме могли да направим, за да решим проблемите. Конституционният съд на Германия а, разглежда въпроса как да създаде демос – т.е. народ, а не физическо лице, т.е. да има а, групово измерение, за да можем заедно да създаваме тези решения. Така че това са въпросите, които ще зададем към експертите си а, днес. А, професор Кристиан Йоргес, Бруно Кауфман, Тео Шилер, Гепхард Кирхгаснер, Урике Либерт, професор Андреас Грос и професор Надя Браун Биндер с експертите, които сме поканили днес. Всичките те а, имат а, леко различаващи се заглавия на изказванията си. Мисля, че най-добрият начин, по който може да организирам деня е да изслушаме по двама експерти, по 15 минути на всеки. Тоест да изслушаме първо двама, след това обмен на мнения в комисията и ще процедираме по-нататък по същия начин. Искам да благодаря специално на господин Хефнер. Той е онзи, който настоя да се състои а, настоящото изслушване, той го организира и има особено важна роля при изпълнението на член 11 в миналото, така че му давам думата, за да каже няколко уводни думи. Много ви благодаря. Господин Касини, Искам също да приветствам топло експертите ни и участи... участниците и гостите в днешното заседание, днешното изслушване. Мисля, че то се състои а, в един много важен момент, в който се намираме на кръстопът а, нямаме кой знае, кой, кой знае какво участие от самите депутати днес, но днес е много натоварен ден за тях. Има много паралелни заседания, които се състоят в този момент и за това а, колегите а, ще идват а, а, малко по-късно или пък са изпратили свои представители, така че ще разгледаме пряката демокрация, участието на гражданите, както в държавите членки, така и на ниво Европейски съюз. Считам, че този въпрос е такъв, който заслужава да му се обръща внимание ежедневно, всеки ден, защото ние се намираме в една наднационална общност, в която има договорки, има организация, която е нещо между федерация и конфедерация. Така че а, трябва да видим а, по какъв начин се организира демокрацията отдолу нагоре, от гражданите нагоре. И ако няма такава структура, ако няма добра организация, гражданите придобиват впечатлението, че а, решенията и правата, които им се дават, се а, решават на по-високи нива, отколкото а, те биха очаквали, например, на ниво нация и а, мисля, че а, става, тук става въпрос за повишаване на а, международния, на трансграничния, трансевропейския контекст. А, това предвижда и повишаване на участието на гражданите. Искаме да имаме един демократичен съюз, имаме харта на основните права. Тези права са отразени и в договорите но все още няма достатъчна яснота как ще се гарантира демокрацията от другата страна, а именно националната държава. Това е един а, ключов въпрос за бъдещето на Европа и съм сигурен, че Европа ще успее единствено щом успеем да завладеем умовете и сърцата на гражданите, т.е. когато имаме демократична Европа на гражданите. Когато тези граждани а, придобият схващането, че Европа е тяхна, а, тогава а, те биха а, вярвали в 100% в решенията на европейско ниво. Тези решения ще имат тежест, а, те ще имат влияние и това ще се усеща. Ако се схваща нашия съюз като едно технократическо сформирование, че нашите решения са чисто технократски и тези граждани просто са като ини зрители а, на това, което се случва, те ще се страхуват, а, че няма да бъдат включени в този процес а, и ще отвръщат лице все повече и повече от Европа. Както казах преди малко, трябва да мислим извън границите на Европейския съюз. Все още нямаме отговор как ще гарантираме демокрацията от другата страна на националната държава, където имаме наднационални институции, органи, организации, които към днешна дата са необходими, но по някой път човек трудно осъзнава необходимостта. Това са органи, които имат правомощия за вземане на ключови решения, но така или иначе големия въпрос е как да се гарантира участието на гражданите в демокрацията в Европа. Виждаме в цяла Европа едни удивителни развития през последните няколко десетилетия, през които се развиха различни възможности за участие на гражданите. Сигурно осъзнавате, че в Европейския съюз съюз и в държавите членки на местно, областно, регионално ниво, на държавно ниво съществува цяла плетория възможности от, за вземане на решения. Ние а, не отбягваме искането на гражданите за все по-голямо участие търсим все повече и повече форми а, за а, нарочно вземане на решения по такъв начин с участието на гражданите. Та или иначе а, имаше и разширяване на процедурите, които обхващат метода на участие на гражданите. От Втората световна война на сам от 49 до 90 година, в Германия се вижда, че по-малко от 100 решения са взети всъщност на местно ниво, чрез по-голямо участие на гражданите. От 90-та година обаче насам до 2011 над а, а, няколко хиляди са тези решения с прякото участие на гражданите, така че много по-интензивно се прибягва към участието на гражданите в Германия. Но има известни притеснения, които са изразени а, при такива форми, че те могат да доведат а, до нерационални, неразумни решения, а, че популизма в крайна сметка ще вземе връх или пък когато става въпрос за финансови решения, единствените съображения, които ще бъдат взети предвид, е, че гражданите трябва да се справят с управлението на тези пари и ако това става по нерационален начин, държавата ще банкротира. Т.е. трябва да се управляват финансите по рационален начин. Гражданите може да не се справят с това. Обаче, резултатите са, че там, където гражданите са участвали в решения по налози, по данъци, други финансови решения, гражданите са дънакоплаци, и в това си качество са много по-отговорни към подхода си към парите и общо взето резултатите са много по-добри, отколкото в държави, където гражданите не участват в вземането на финансови решения. Факт е, че участието на гражданите не само може да помогне а, за посрещането на а, желанието от тяхна страна за по-широко участие, но в някои области това води до създаването на нови идеи в политическия смисъл на думата и до достигане на по-добри решения, които са подкрепени от широк дебат сред гражданите. И те са участвали в вземането на тези решения. Така че това е разликата между участието, участническата демокрация и представителната демокрация. Това е работата, с която се занимаваме в този парламент, да се продължават тези развития, защото представителната демокрация, т.е. чрез избори, представлява една смесица от въпроси, различни политически въпроси. Някой път е трудно човек да осъзнае всички тези импликации. Обаче, пряката демокрация е нещо, което стига до самите хора, които трябва да вземат съответните решения. Има емпирични проучвания, че това води не само до засилване на легитимността на тези решения, но понякога води и до по-добро качество на тези решения по същество. Днес сме поканили няколко експерта, които се занимават с тези проблеми вече години и десетилетия. Искаме да се получим от тях, искаме да чуем от тях какви процедури съществуват държавите членки, какви инициативи, какви резултати са се появили следствие от това, както положителни, така и отрицателни, и да чуем какво те предлагат за Европейския съюз какви инструменти и процедури а, следва да се приемат в Европейския съюз, какви а, а, процедури бихме могли да използваме, а, какви идеи бихме могли да доразвием, за да подсигурим съществуването на повече възможности на ниво на Европейския съюз, така че повече граждани да участват пряко в вземането на политически решения. Това беше общо взето отправено като въпрос към експертите. Е, предполагам, че всички имате програмата пред себе си. Това, което сме планирали е тази сутрин да проведем два панела. Ще имаме две уводни презентации и след това ще има време за въпроси от депутати и други заинтересовани страни. След това, след обяд, имаме повече време. Имаме трима експерта, които ще направят изложение. Само три са презентациите, което оставя повече време за въпроси от самата парламентарна комисия, както и други участници в заседанието. Председателя господин Касини вече изчете имената на поканените експерти – господин Касини, мога да предложа без по-нататъчно отлагане да дадем думата на професор Кристиан Йоргерс от университета в Бремен. Vielen Dank, Herr Hefner. Grazie, Presidente, per l'invito. Благодаря за поканата, господин председател. За мен е огромна чест. Аз ще говоря на английски днес, защото моята презентация е подготвена на английски а може би и за да мога да улесня директното участие на нашата аудитория. И се надявам, че моят английски е достатъчно добър, за да предаде посланието ми. В настоящите условия в Европа повече от всякога се създават е, аргументи за, в полза на това да обсъждаме как да се засили демокрацията в Съюза на всички нива. И аз е, в моето изказване ще бъда вероятно прекалено абстрактен, защото поканата беше да от да поставим темата и да дадем конкретни предложения, но в края на кращата в момента ние се намираме в контекста на много важни дебати за бъдещето на Европа, а също и въпроса за това колко много се засилва технократичното измерение на управлението. И Въпросът как то се съотнася с демокрацията ще е основен елемент от моята презентация. Първата, е, първото, което ще направя е да разгледам законовите текстове. Всеки добър е, юрист е, ще направи това. Също ще коментирам и предложенията, които бяха направени за създаването на нов вид демокрация на участието, приобщаваща или директна демокрация в е, Европа. Е, колегата Хабермас и колеги от Италия също. И накрая ще да дискутирам и моето виждане за демокрацията в Европа. Първо, какво ни казват основополагащите договори за приобщаващата или директната демокрация? Е, това понятие не е измислено от е, Европейския конвент, но бе въведено от него, а Лисабонския договор е, гласи, че е, приобщаващата или партиципативната демокрация, демокрация с участие на народа, не изключва представителната демокрация, а я допълва. Но Знаете също, че и Германския конституционен съд, сигурно ви е известно това решение, но все пак нека да го цитирам. Ставаше, става дума за решението на Германския съд за Лисабонския договор. Съда реши, че дори след влизането в сила на Лисабонския договор в Европейския съюз липсва политическо политически орган за вземане на решения, което да е създаден в равноправни избори. И е, тогава е, е, съдът продължава, че новия принцип на приобщаваща демокрация не е достатъчен да компенсира липсата на директно представителство на принципа на избирателно равенство. До тук е цитата. Но е, въпросът е какво следва от решението на съда? Съда. А, германския съд поне обикновенно дообяснява своето решение и а, той а, се произнесе, че макар че а, възможността на гражданите да обсъждат политическото управление не може да замести е, легитимираната връзка между изборите и други видове вод. Като е, децентрализираното участие има потенциал да е, даде повече ефективност на първичното представителство и на демократичната е, връзка с народа. Но в края на краищата тези две понятия е, са противоречиви и на края на моето изказване аз ще говоря как е, считам, че те могат да се използват за създаване на единност в Съюза по един по-демократичен път. Второто измерение на моето изказване е, е двете предложения, които са направени за засилване на демокрацията в Европейския съюз. Те бяха направени съвсем скоро. Две предложения, които е, са породени от едно и също събитие, именно финансовата криза. Те търсят отговор на напреженията, създадени от е, управлението на кризата и демократичните ангажименти на Съюза. Няма да се спускам в, впускам в подробности, но мисля, че е много ясно разбираемо какъв, какво се цели. Първо, демократизиране чрез е, участие на парла... в парламентарни избори и демократизиране на председателя на Европейската, на поста на председателя на Европейската комисия. Тази идея е разработена първо от е, Мигел Поларес Мадуро, бивш е, генерален адвокат в Съда на Европейската общност, в момента професор в Европейския университетски институт, а също и професор Матиас Кум. Два елемента от съображенията на техните предложения са много важни. Първо, структурните ограничения на автономното ния е процес на вземане на решения в страните членки. Наци... Аргументът е, че националното, вземането на решения на национални ниво, например за атомната енергия или за данъчната политика, има въздействие върху други страни членки. И хората, които вземат съответните решения в страните членки, не отчитат или нямат задължение да отчитат интересите на своите съседи. Това е аргумент, който е напълно приемлив. Но това, което не разбирам е защо доклада на Мадуро и Кум продължава в посока да твърди, че трябва да се създаде наднационален орган. Имайте предвид, това е основния момент. Е, този, тази наднационална власт е, за управление на кризите, примерно, което се създава в момента, тя не се създава от правителствата, тя се създава от комисията и в такъв смисъл тя не е представителна и не е демократична, защото не е израз на представителната демокрация. Така че форума а, е, за управление на кризи на наднационално ниво поставя се въпроса как този форум може да бъде демократизиран. Единия начин е директен избор на председателя на комисията, като този директен а, е, вод трябва да бъде организиран от групи партии, които да представят кандидатури на европейските граждани – така че чрез персонализиране на програмата да се получи едно политизиране на процеса на изграждане на Европа, което според тях е напредък на, в демократизацията на Европа. Аз лично обаче се съмнявам, че това е така, защото не разбирам как този новоизбран председател ще се впише в структурите, които са отговорни за избора. И също как този нов, председател, нов избран председател ще има правомощия да решава или авторитет да решава по ключови, критично важни въпроси, които ще струват на част от гражданите на Европейския съюз изключително много пари. Тоест да се провежда политиката на солидарност и всички тези конфликти, които в момента се сблъскваме в резултат на а, тази политика. За мен е нереалистично, но съществува като предложение. Вторите предложения са на учения Юрген Хаберманс. Вие сигурно сте чували това име. Той излезе с един манифест. Той всъщност всяка седмица пише по един манифест, но последният беше определено много силен в е, това, че е в критиката на политическия процес, който наблюдаваме в момента. Хаберманс е, подчертава колко е, е важна Европа в момента и че единствения начин да се решат проблемите на Европа е да се използва европейското право. Той предлага следното. Първо, да се създаде Европа такава, каквато я чухме от нашите е, колеги, които представиха уводните си изложения. Тоест не е федеративна държава, а държава на гражданите, е, израз на националната им политика плюс е, европейска политика. Но проблемите на Европа, според Хабермас, няма да се решат с изграждането на федеративна Европа. Неговата идея е да се изгражда демокрация и органи посредством референдуми и нов конвент за Европа. Тоест, е, начин да се е, засили участието на гражданите в изграждането на Европа. Това е един от основните, но от основните предимства на неговите предложения. Аз лично обаче не виждам как това може да се случи в, е, въпроса за решаването на кризата, която продължава. Е, и как тези различни е, политически инициативи, които излизат като израз на националния демос, могат да се превърнат в е, проекти на практика. Но така или иначе, той излиза с една нова политическа програма или економическа политика – с призив да се създадат форуми за демократизация на европейската политика, за да може да се решава, да се вземат решения с директно демократично участие. Хабермас, друга, друга слабост на неговите предложения, според мен, ние сме водили този дебат и преди това, е до каква степен има, може да се приеме, че е възможно да се прехвърлят правомощия на европейско ниво, които до този момент са оставали на национално ниво. Във всички случаи ще има практически трудности. Но аз така или иначе съм много възхитен от идеята, че европейския процес ще трябва и предложението европейския процес да се движи от референдуми, от, от широко базирани инициативи, както ирландския референдум и също идеята за създаване на нов европейски конвент. Но това са всичко неща, които могат да се случат утре. Въпросът е какво да правим днес. Е, и в такъв смисъл аз давам някои предложения, които също са сложни, но поне за себе си аз имам ясна представа как е, е, бих искал да видя европейската политика, създаването на европейска политика – като нормативната база за това да бъде проекто, това, което бе формулирано в проекто Конституцията, е именно единство в разнообразието. Тоест, Европа не може да бъде изграждана единствено с е, еднообразност и а с е, отчитане и на взаимосвързаността на страните членки. Този е, процес е, трябва да бъде свързан и с е, даване на възможност за сътрудничество и за участие на гражданите. Имам няколко предварително не разработени в подробности предложения, едно от които е подобно на това предложено от Мадуро. Европейското законодателство е легитимно, защото то компенсира недостатъците или празни празнотите в националния демократичен режим. Тоест в е, Европа има взаимосвързаност и страните, националните държави не могат да решават сами проблемите си, ако, защото ако вземат е, съответни решения, тези решения се отразяват и на техните съседи но тези е, решения за техните съседи не са легитимни. И именно тази легитимност се дава от европейското законодателство. Е, тоест, европейският е, законов режим разработва е, техники, методи, инструменти, които да налагат на страните членки задължения, които имат отношение към техните съседи. Първото знаково дело в този смисъл беше Касис от Дижон. Въпросът е, че на национално ниво има невъзможност конструктивно да се реагира на проблеми и на европейско ниво може да се изгради политически представителен орган, който да отговаря именно на тези пропуски. Т.е. да има своего рода институционализирано сътрудничество. Идеята на Хабърманс да се създава един двоен капацитет за участие на гражданите и на национално, и на европейско ниво, т.е. директно участие в своята национална политика и индиректно европейско ниво, е, поражда две е, съображения. Именно, че е, относителната автономност на страните членки ще поражда разнобой. И няма орган, който може да легитимира съответните решения на национално ниво, да ги легитимира за трети страни. И според мен, идеята да има представителност на европейско ниво дава възможност да има сътрудничество и да се изгражда процеса на, на обсъждане и вземане на решения. Ние имаме възможност в момента да стигнем до един процес на вземане на решения, който да търси отговорност от целия Европейски съюз, но да отчита и е, баланс, различните аргументи на страните членки. Много, много деликатно е разновесието. Мога да дам примери за това как национални решения се отразяват на европейско ниво, но във всички случаи ние трябва да организираме на европейско ниво политически процес, който да създава възможност за съвместен живот с различни е, с различен мироглед. Финансовата криза и рисковете, които поемаме в това отношение са много големи. Управлението на кризата на европейско ниво, дали ще реши кризата, те първо ще видим. Но е ясно, че подобна организация на управление на кризите през един наднационален технократичен механизъм за вземане на решения – е всъщност заплаха за демокрацията. В такъв смисъл своя манифест Хабермаст е напълно прав. Също така и Германския конституционен съд се произнесе миналата седмица. И политици, политиците и пазарите и всички ние въздъхнахме с облегчение, защото съда не забрани, така да се каже, задълбочаването на европейската интеграция, но той успя да защити и съществуването на демократичен аспект в управлението на кризата, а именно да защити бюджетните правомощия на Бундестаг. Сега цитирам е, по силата на на одобряването на помощите за стабилност, Бундестаг упражнява въздействие, както се иска от Конституцията и е участник в вземането на решения относно сумите, е, условията и продължителността на отпускането на помощи. Като германски гражданин, и е, като човек, който, чието пари се управляват от Бундестага, аз изпитвам голямо облегчение, защото моите демократични права са защитени. А обаче като гражданин на Европейския съюз не знам какво да мисля. Какво ще се случи с останалите граждани? Не е ли е, нужно всички да имат подобни конституционни задължения? не е ли редно политическите органи на Съюза да се съобразяват с изискванията за економии, които идват от Германия? По какъв начин всъщност предраз... предрешава връзката Германския съд между управлението на кризите и економиите с социалната е, сфера. А всички уважения към е, германския съд и интерпретацията на съответните е, клаузи. Тук става дума не само за защита на германската конституция, но и за защита на демократичното вземане на решение, на демократичния процес – а, според мен много, много по-конструктивна е, е идеята за Европейската гражданска инициатива. И е, решението е, между конфликта за упражняването на бюджетни правомощия не е само като се създават наднационални органи. Аз лично нямам отговор как да се управлява финансовата криза, но мога да кажа отново, че заплахата за демокрацията в Европа в момента съществува. И то по начина по който се вземат решенията, защото те не се вземат от нас, а от една технократична машина, която се опитва да наложи дисциплина на Съюза, която по никой начин, които решения по никой начин не са демократично легитимизирани. Освен това, е, политиката на економии се свързва с е, условия, което да реч не е демократично. За други области на европейската политика е коментирано, че след като е, приемаме, че Европа е социално-економически разнообразна и е задължена да взема решения на кооперативен принцип, този процес на вземане на решения трябва да бъде конституционализиран. И то така, че да отчита безпокойствата на гражданите. По има много, много начини да се е, отворят е, процесите за участие на гражданите. Но е, видях, че времето ми приключи, бях и доста абстрактен, затова приключвам. Yes, thank you very much, Professor Jorges. Благодаря ви, професор Йоргес. Сега ще помоля Бруно Кауфман да дойде отпред на президиума. Той е председател на Института за инициативи и референдуми в Европа, също така и общински съветник в Фалун, Швеция. Там той е председател на изборната комисия. Той е и научен работник и активист същевременно. Благодаря ви, Гералд. Благодаря ви, господин Касини. Благодаря и на цялата парламентарна комисия за това, че организира това своевременно изслушване. Както се каза, това е не само своевременно, тъй като сме засегнати от дълбока криза на легитимността на Европейския съюз и неговите институции в редица отношения, но също и защото сме в средата на един процес, който не може да бъде пренебрегнат. Ние сме в средата на процеса към демократизация на европейската демокрация. Аз искам да разгледам този въпрос в по-широк план, световен план, затова и започвам с карта на света. Тук се вижда, че Европа за целия свят все още представлява пример за трансгранична демокрация. Такива изслушвания са дежавю, тъй като години наред се организират подобни изслушвания. Спомням се 1992 година Страсбург. Там на изслушване обсъждах въпроса за трансграничната демокрация. Един колега от Холандия ми се подигра и каза, че това са глупости. Трансгранична демокрация не е възможна. А днес, разбира се, този въпрос става все по-актуален. Процесът, който тече в момента, не касае създаването на трансгранична демокрация. Ние по-скоро я изпробваме. Опитваме се да видим кои са най-добрите начини, най-добрия подход. Ако разгледаме архивите на комисията за граждански инициативи, ще видим, че вече са регистрирани 10 граждански инициативи. От миналата седмица вече могат да се подписват електронно такива инициативи. Това е нещо значително. За първи път подобна официална инициатива може да се подписва електронно. Не само в Швеция, Италия или САЩ съществува такава възможност да се събират подписи онлайн. Дори това да е трудна процедура с сериозни препятствия, ние се намираме в средата й. Ние проявихме дразновение, опитахме се да изпробваме трансграничната демокрация, създадохме и нейните принципи. Това също е много важен фактор. Вече сме установили самоличността на трансграничната демокрация в нашите договори, Лисабонския договор, членове 10, 11. Съществува разбирането, че модерната демокрация трябва да се основава на участието на гражданите. Освен това, вече сме създали и сме се споразумели за конкретни процедури. Европейската гражданска инициатива е процедура, приета от възможно най-голямото мнозинство в парламента. Тя е приета от всички държави членки. Така че въпросът не е само принципен, става въпроси за процедурата. Сега сме и на етап практическо изпълнение, което е доста очарователен процес, който ни опира само до дебата за участието и пряката демокрация. Стигнали сме до момент, в който говорим не дали трябва да има повече пряка демокрация или участие, а как трябва да се организира и използва всичко това. Модерната демокрация всъщност се основава на принципите на участието и пряката демокрация. Те са основен елемент от съвременната представителна демокрация, която всъщност се гради на три основни устои – върховенство на закона, защита на правата на човека, нещо, което всичко приемаме, на второ място, идеята, че съвременната представителна демокрация, свързана с делегирането на правомощия, това вече бе казано. Всички швейцарски кантори, э, кантони. Там могат да се събират хората, които, се взима, които взимат решение. Но и в по-широки области се нуждаем от делегиране чрез свободни и честни избори. И на трето място, има едно съзнателно неразбиране. Казва се, че представителната демокрация и пряката демокрация са взаимно несъвместими. Това е съвсем погрешно. Има доказателство, че навсякъде, където съществуват и двете форми, където съществува представител, пряката демокрация, съществува и делегирането и върховенството на закона. Т.е. това е един комплексен, интегриран въпрос модел. Участието трудно се установява, тъй като с него се спорват някои от установените монополи на правомощията. Власт имащите трябва да разберат, че те трябва да споделят своите правомощия, за да засилят демокрацията. Европейският съюз ни дава една много интересна рамка на трансграничната демокрация. Това е нещо, което не само намира изражение с Лисабонския договор и гражданската инициатива – то вече съществува в много държави членки. За това се говори и днес. От 1973 година 53 национални референдуми за Европа са били проведени. От 1992 година съществува правното понятие европейско гражданство, което до година ще отпразнува 20-та си годишнина. Тоест имаме индивидуалната концепция за гражданство, и както вече казах, сега разполагаме с Европейската гражданска инициатива. Няколко са основните предизвикателства. Аз бях в Ирландия през май и следях гласуването там. Мнозина ирландци, особено власти имащите, не се гордеят от своята традиция да имат референдуми по европейски въпроси. Това е свързано с идеята, че хората трябва да се държат максимално повече на страна, че не трябва да се информират за правата си. Днес се сблъскваме за същия проблем във връзка с Европейската гражданска инициатива. Повечето европейци не се знаят правата, не знаят, че вече имат 10 инициативи, не знаят как могат да положат подписа си, не знаят, че имат същото право като Европейския парламент и държавите членки да предлагат нови законодателни актове в Европейската комисия. Това е съществен проблем. Има друг голям проблем. Хората, които трябва да дават информация, да провеждат разъснителни кампании, да отговарят на въпроси. Тези, които участват в подобни дейности, ежедневно получават много въпроси от цяла Европа. Как можем да направим това? Как можем да започнем Европейска гражданска инициатива? Не разполагаме с публично финансиран образователен процес, който да означава, че хората в Европа да могат да получат информация. Правят се някакви усилия, но ресурсите са оскъдни. Голям проблем е и подпомагането на хората, които искат да използват тези права. Все се задаваме въпроса как можем да променим своята структура, нашите демократични права. Но в известна степен тези права вече ги имаме, само че не се използват ефикасно, не намират добро практическо приложение. Необходимо е да създадем обезпечителна инфраструктура за европейските граждани, за да се превърнат те в действителни европейски граждани. Имаме хубави зали тук с осигурен превод. Европейския парламент е ключов фактор в европейската демократична инфраструктура, само че повечето европейци не гледат на него като на своя собствена инфраструктура и това е сериозен проблем. Не само е възможно да се създаде такава инфраструктура за подпомагане образование на европейско равнище. Само, че това не може да стане от всички, които, само от тези, които работят на европейско ниво. Нуждаем се от местно регионално участие, от националния план, нуждаем се от трансграничния план. Разбира се, Някои от основните елементи на тази инфраструктура са физически местоположения, където хората могат да се срещат и да получават информация. Места, към които хората могат да се обръщат, за да получават информация. Центрове за демокрация из цяла Европа. В тези центрове ще се нуждаем от така наречените навигатори, хора, които с необходимия ценз да помагат на другите, да обясняват, да казват дали проблема е европейски, национален или общински. Такъв тип навигатори трябва да бъдат създадени. И разбира се, трябва да използваме интернет, електронните средства да има приложения, които да се използват с смартфоните, да, реч... да знаем какви инициативи текат, какви права имаме при дадени обстоятелства. Дори когато пътувам, да мога да видя, че в този град, където съм отишъл, хората гласуват по този и този въпрос. Тоест, да има много повече информация, по-голям дебат за правата за участие. Необходими са всички тези основни елементи. Виждаме, че се полагат много опити вече в Европа да се реализира всичко това. Но усилията са все още доста половинчати. В Швеция се опитваме в моята община да създадем така наречения град на демокрацията, инициатива да се създадат демокра... центрове за демокрация в обществени болит... библиотеки. В библиотеките не само има книги, те могат да са и реални центрове за демокрация, за публичен дебат, навигаторите за демокрация, с тях човек може да се свърже човек, за да получи помощ, да му се дадат насоки, да разбере по какъв начин може да използва максимално правата, с които разполага. Също така в редица европейски държави разбирането, че участието трябва да бъде подпомагане, намира изражение в наръчници. Има много наръчници за участието, правата свързани с участието в демокрацията. Но проблема е, че достъпът до тези наръчници понякога е труден. Бих казал, че на европейско равнище ключът, разковничето е Европейската гражданска инициатива – не, че тя е панацея на всички проблеми, но все пак тя е един съществен елемент, в който се съчетават идеите, процедурите и практиките на участието по един безпредседентен за света начин. И така, трябва да разберем добре участието и пряката демокрация. Това не е просто средство за казване на не. Това е средство за развитие на общи инициативи, идеи, за създаването на диалог между гражданите, помежду и между гражданите и институциите. Тази двояка функция има и много други елементи. Европейската гражданска инициатива може да се използва по различни начини. Тази цялостна инфраструктура, това цялостно разбиране трябва да се считат за едно голямо предизвикателство за Европа. Без тях Европа няма да може да се развива. Добри, дори господин Барозо каза, че Европа сега се нуждае от повече демокрация. Това се твърди години наред, но на практика нямаше никакви последици. И така, моите заключения е, че ние се намираме в средата на пряката революция, революцията на пряката демокрация. Имаме напълно устаряла демократична инфраструктура, която се ограничава само до някои добре установени институции. На второ място, Съюзът предлага уникална, напредничава рамка за демократизацията на нашата демокрация. Това трябва да се повтаря непрекъснато. Често говорим за европейския дефицит. Дефицита на Европейския съюз. А не говорим толкова за рамката, която ни дава този Европейски съюз. Нещо уникално в цял свят. И на трето място трябва да се споделя властта. Трябва да се стигне до истинско участие. Много лесно е всичко на думи, но практическата реализация на участието е много по-трудна. Има много технократични предразсъдъци, които излагат на риск всички разкриващи се възможности. И така можем да постигнем много по-добри резултати. По цял свят сега хората започват да изпитват демокрацията, започват да участват в избори, като тази дама от Либия, която за първи път можа да пусне бюлетина. Тя не знаеше какъв е резултат и какво ще е бъдещето, но с удоволствие участваше в изборите. Това е нещо, което трябва да учете. Ние, европейците, искаме да участваме, трябва да участваме, но трябва да създадем и необходимата рамка, устои за този процес. Благодаря. Allora, eh, inizia ora la fase del dialogo, della discussione. Мисля, че можем да започнем с дискусията. Време е за диалог, за въпроси. Господин Тарсовски, първия, който иска думата. Господин Гуерера? Не. Първо искам да приветствам в Европейския парламент експертите. Много сме доволни, че успяхме да организираме тази дискусия. Мисля, че Фриц Шарп направи доста отдавна едно разграничение между входяща и сходяща легитимност. А, не знам дали вие ще подкрепите а, съществуването все още на това разграничение, защото според мен Проблема, който съществува във връзка с легитимността в Европейския съюз е, че нещо не се справяме както трябва с изхода. Входа добре, но изхода някакси го няма. Може би гражданите не знаят много за демокрацията такава, каквато ние схващаме, т.е. такава, която ние предоставяме. Концепцията е различна, схващането е различно. И именно изходящата а, легитимност е тази, която ни осигуряваме. Проблема е, че а, ние не се справяме добре с този аспект и хората вероятно си мислят, дори да не са експерти, че а, просто не е напълно демократично това, което се случва и вероятно а, хората не разбират как работи този наднационален орган, но поне виждат какви са резултатите от работата му, какво излиза накрая. Тоест, а, в. А, годините, когато реформирахме договорите, се оказа, че нещата, които правим в Съюза, макар че знаехме, че те са необходими тези промени, тези промени не завладяха въображението на хората и а, някакси не дадоха резултатите, които те очакваха. Хората очакваха резултати в економическата сфера, управлението в економическата сфера така че въпросът е дали тази изходяща легитимност е важна за гражданите. В определен смисъл съществуват все още дефицитите, за които стана дума. Герит, т.е. Конституционния съд на Германия, а, твърди, че с Лисабонския договор а, дори с него не е а, перфектна тази изходяща работа, която ние осъществяваме, изходяща легитимност. Защо обаче, например, е трудно да се определят местата в настоящия парламент? когато говорихме и за приемането на Харватия в Европейския съюз, този въпрос бе повдигнат, защото избора на места, т.е. на броя на места в Европейския парламент е свързан с вземането на решение в Европейския съвет. Т.е. когато се погледне нещо изолирано, то създава проблеми. Искам да чуя вашето гледище и по този въпрос. И накрая съществуват различни идеи може би не толкова засилващи е, легитимността на настоящия парламент, но правейки го по-видим в очите на гражданите, за да могат действително да видят как тази трансгранична демокрация работи. Някои от тези мерки могат е, да бъдат постигнати чрез промени в договорите. Проблема е обаче, който с който се сблъскваме, че съществуват избори за Европейски парламент. Те се провеждат обаче на национално ниво и общо взето става въпрос за битки по национални въпроси по време на тези избори. Когато се провеждат тези избори, не се поставя акцент върху европейските въпроси. Виждат се подобни идеи, те така плуват в пространството в този парламент вече няколко години, а именно да се създаде, например, конкретна програма на една наднационална партия. В момента работим и по уставите на партиите в Европейския съюз и за да може тези партии да се представят с ясна платформа по време на а, изборите. Например, моята партия е НП да представи платформата си, че това са проблемите, това са решенията, които предлагаме, това е кандидата, който ние предлагаме за поста на председател на Европейската комисия. Тоест, когато вие гласувате за нас, знаете за какво гласувате и когато ние, ако спечелим мнозинство в Европейския съюз, ще знаят гражданите, че това ще е посоката, в която ще върви целия съюз, защото председателя на Европейската комисия ще се избере от мнозинството в Европейския парламент, именно това се стремим да постигнем. Има и идеи за наднационални листи а, на кандидатите за депутати. А, може би това не е много популярна <laughs> идея, но поне а, на пленарно заседание се чуват такива гласове. Тоест а, да има ограничен брой кандидати, които да са част от наднационална листа. Според вас такива идеи, такива методи биха ли създали едно общо европейско пространство? Не ме разбирайте погрешно, ние няма да създадем от утре европейски демос, много сме далеч от тази стъпка, но поне да създадем едно общо европейско публично пространство, за да може да се предаде известна легитимност на Европейския съюз в очите на гражданите. Тоест, това е локуса, това е, това е мястото, където са проблемите и където ще се дадат техните решения. Няма да постигнем, според мен, революция, няма да променим съответно договорите за един ден. В следващите няколко години надали ще променим радикално и схващанията на хората, но поне нека да променим акцента на дебатите – нека да стане така, че гражданите да са сигурни за кого гласуват, за каква програма гласуват, по какви въпроси и по този начин Европа да стане по-релевантна, по-съотносима към решаването на въпросите с легитимността. Благодаря ви. Господин Чевковски, искате ли да отговаряте на всеки отделен въпрос или искате да чуете няколко въпроса и след това да отговорите? Искате веднага. Имате думата. Микрофона на оратора не е включен. Много се радвам на този въпрос, защото ми а, позволява да доизясня това, което казах по много абстрактен начин по време на речта си. Ще дам пряка връзка в тази перспектива. А, има доста песимистични а, възгледи за европейската а, демокрация, т.е. Вие казахте, че хората се радват на резултатите от работата на Европа, т.е. различни регламенти, различни решения и така нататък. Но в Европа регулаторната политика е такава, че а, бе да, да разтърсена от а, а, кризата, т.е. Е, много е критично ние да дадем а, съответните решения. Засилвайки технокрацията, а, ние рискуваме да не постигнем това, което искаме да направим подобна ситуация функционирането на форум като Европейския парламент се превръща в нещо много по-важно. Не, че парламента може от сега да каже веднага какви ще са решенията на това и на онова, какво да правим с германския въпрос и така нататък. Но все пак да даде гласност на различните гледни точки. И да накарат хората в Европейския съюз да схванат, че тези въпроси се дебатират. И от своя страна да бъдат насърчени гражданите и дори да бъдат убедени да отчитат нещата по друг начин, да комуникират помежду си по различен начин. Защото в момента ужасното е схващането на хората за това, което се случва. И разбирам а, това, което вие казахте, последния начин – вие искате да се подчертае, че Европейския парламент е място, където се създава политическо пространство, публично пространство в Европа, не незабавно създаването на демос, а, с една еднородност, единност, а, която да ни позволи а, да решаваме това, което е правилно за Съюза, а по-скоро да се смекчат последиците, последиците а, на регионално а, ниво от една страна, а от друга страна на общоевропейско ниво. Т.е. да има едно а, малко по-честно разпределение, по-демократично разпределение на благата. господин Кафман. Според мен е много важно а, да наистина да говорим за концепцията изходяща легитимност, но когато става въпрос за демокрация, разликата между демокрация и недемокрация не е свързана с изходящата легитимност, а с входящата защото дори в най-строгата диктатура може да се каже, че диктатора се справя с проблемите, т.е. има резултати, значи той е легитимен този смисъл не бива да се задоволяваме а, е, само с а, е, е, предоставането на резултати, от които са доволни хората. Мисля, че те се притесняват точно за входящата легитимност. В европейския контекст винаги има притеснения за входящата легитимност. Ние живеем в неперфектни, недовършени демокрации. Когато говорим на европейско ниво, има толкова много неща, които трябва да се свършат, че не виждам какъв би могъл да бъде аргумента, който да оправдае, че дискусията свършва до момента, в който ние просто се справяме добре с задачите си, хората са доволни и това е. Много ви благодаря. Господин Бронски. Микрофон. What's that? Uh, I nearly said I wish I had a pound. Ако получавах по една лира или евро за всеки път, когато чувах думата демокрация, щях да получа сигурно сума равна на помощта за безработни. Но, като че ли има обратна пропорционална зависимост между това колко пъти казваме демокрация и това, което се случва в реалността. Всички в момента, в който започнем да говорим много за демокрация, става ясно, обикновено е ясно, че става дума за всичко друго, освен демокрация. Много малко хора всъщност или институции имат желание да бъдат демократични. Те искат да бъдат, да имат демократична легитимност, да, бъдат, да им получават одобрение, но се разработват структури, процедури такива, че да бъдат спазвани съответните подходящи демократични процедури. Много често за заклеймяване се използва думата популизъм. Между другото, популизъм тръгва от Америка. Друга дума, която така се използва за заклеймяване, е думата нерационален или ирационален когато става дума за неправилни демократични решения. Когато се проведе референдум и е, отговорът е такъв, този, който не ни харесва, веднага се прави следващия референдум. Ако се случи така, че на втория референдум е, се даде отговор отново такъв, какъвто не ни харесва, е, не се съмнявам, че ще пробегнем и до трети и до четвърти. Знаете, референдумите в Манстрихт, за, в Ирландия. А, имаше и случаи, когато а, не се проведоха втори път рефер, референдуми, просто бе отнето правато да а, се провежда е, демократичен референдум. Толкова по въпроса за демокрацията. А, що се отнася до методите е, в е, Обединеното кралство 75-та година и в Харватия съвсем наскоро, бяха разходвани огромни средства, за да се получи отговора да. примерно средства за информация, но под информация разбирайте пропаганда. А що се отнася до гражданските инициативи, ако а, случайно се получи така, че гражданите ще повдигнат неправилната инициатива, значи първо се казва, че трябва да е важна, после трябва да отговаря на европейските ценности. Това също а, прави известен филтър. И господин Шевкович въведе трети критерий, аз му зададох въпрос, и той отговори, че инициативата трябва да е в интерес на Европейския съюз. Та, що се отнася до методите да се получат милион подписи от определен брой страни, действително само много голям, големи организации могат да се справят с операцията по набиране на толкова подписи. Един милион обикновени хора едва ли спонтанно в няколко страни ще издигнат инициативата. Ако вярваме в това, значи просто много опасно се заблуждаваме. Та Европейския съюз иска участие на народа, но да участват хората така, както на Европейския съюз му харесва, т.е. послушно. И е, в никакъв случай демократичният процес не, е, не тръгва от е, най-низко и да върви нагоре и да е спонтанен, а е, е израз на централизация. Абсолютен мит е, че деспотите не искат хората да гласуват. Напротив, те настояват дори това да се случва. Domanda ancora se desiderano rispondere subito. Искате ли веднага да отговорите? Или искате да чуете и други въпроси първо? Други въпроси да изслушаме тогава? Господин Гуереро. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се, както и на господин Хафнер за организирането на това изслушване. Чух току-що отговора на господин Кауфман на, на въпроса на господин Чайковски. Вие казахте как демокрацията не е перфектна, винаги може да бъде усъвършенствана и че тя е един продължителен процес. Има една книга от Джондън, че демокрацията това е едно недовършено пътуване. Е, ще се върна на това, което казахте първоначално. Че в настоящия климат има повишаващо се желание за пряка демокрация, но нямаме подходящата инфраструктура, за да канализираме това желание за участие, което съществува в обществото. Смятам, че след края на Втората световна война има три основни етапа, в това желание да участват хората в демокрацията. Това е желание от страна на гражданите да участват по-активно. Първото е през 60-те години на миналия век. След един период, през който демокрацията се вижда като нещо утилитарно и ам, автократично, т.е. Чърчил, например, е казал, че това е една от най-добрите системи, но в Европа и в Съединените щати виждаме желание за по-активно участие в демокрацията от страна на гражданите. Това продължава някъде до втората половина на 60-те години. Втората фаза, в която виждаме желанието за участие в демокрацията, бе когато се повдигна въпроса за качеството на демокрацията след падането на Берлинската стена, когато врага от другата страна, който бе против демокрацията, тогава се вижда отново повишаване желанието на хората да участват в демокрацията. Сега сме свидетели на третата фаза, която можем да представим като а, досада от вече съществуващата представителна демокрация. Хората са уморени от нея. През последните няколко години в Испания се вижда много силно движение сред младежите най-вече, които усещат, че са изключени от традиционните партийни механизми и вече установените механизми на представителната демокрация, така че нашето предизвикателство е как можем да съчетаем представителната демокрация с съответните нейни връзки към обществото, такова каквото съществува в момента. Да обвържем това с пряката демокрация. Представителната демокрация съществува последните два века. Сега обаче ние искам, искаме да я съчетаем с по-силна пряка демокрация. Знаете, а, че а, през 90-те година, е, години се появява и понятието силна демокрация. Това, което трябва да направим е да отчетем желанието на гражданите да участват в демокрацията и да канализираме това желание по подходящ начин. Представителната демокрация означава, че след изборите имаш един а, депутат, а, който а, просто трябва да отговаря на някакви въпроси след като бъде избран. Аз не съм съгласен с господин Бронц, но а, с нещо от негото изказване тази сутрин съм съгласен, именно, че желанието да участват а, не бива да има объркване между референдум и участническа или пряка демокрация. Много често по-голямото участие в демокрацията не се изразява единствено в референдуми, така както ние ги разбираме. Често в Италия, Франция и други държави референдумите имат отрицателна история, така да се каже, в тези държави. пък парламента някой път, някои държави организира референдум за собствени цели. референдума много често се оказва игра без печеливши най-накрая. Много често референдуми се организират в критични моменти, когато гражданите не гласуват а, точно за да отговорят на зададения въпрос, а в израз на а, своите а, притеснения, схващания или на начина по който те разбират дадена политика. В Испания и в много други държави, например, ако има референдум незабавно след терористично нападение а, и референдума е за смъртната присъда, вероятно много повече граждани ще гласуват за смъртната присъда, отколкото биха гласували днес, например. Ако става въпрос за сигурността на гражданите, тогава резултата би бил много по-различен. Така че въпросът за референдумите е много сложен. Може би това не е най-добрият начин да се осъществи пряката демокрация. Не можах да дойда в началото на заседанието, така че чух само част от това, което казахте. Според мен по-добре е да се създадат инфраструктурни механизми, които да гарантират а, демокрация ежедневно, а не само в конкретни важни моменти това е, е един процес, който общественото мнение е да се отразява на взетите решения. Според мен е, в момента Европейския съюз изживява много важен период, в който се стреми да създаде именно такава инфраструктура. Съществува гражданската инициатива. Това е един пример – но мисля, че сега стартира и нов процес на конституционализиране на по-високо равнище в Европейския съюз. в следващото десетилетие ще прилагаме а, неща, които сега са зародиша си, например Банковия съюз, ролята на парламента, пряката демокрация. Така че е, следва да се извърши работа в фундациите, в академичните среди и в парламента, за да се види как може да използваме, да предлагаме нови механизми, нови методи за гарантиране на участието, което ще изблъска а, някакси страни а, дебата за конституционализма в Европейския съюз. просто не е решението да проведем референдум в няколко европейски държави. Защото референдума а, отразява моментното разбиране на гражданите по даден въпрос. А, разбира се, ако се зададе въпроса дали кризата е влушила или подобрила положението и така нататък, а, хората ще отговорят спрямо това, което чувстват в момента. Надявам се да не съм ви добъркал с въпроса си. Опитах се да бъда кратък, но това, което в действителност исках да кажа е, че гражданите искат да участват, те го изискват даже и ние трябва да гарантираме механизми, които ежедневно ще осигуряват това участие в демокрацията. Не бива единствено да разчитаме на референдумите. И освен това, трябва да сме активни, е, навлизайки в този нов етап е, на демокрация в Европейския съюз. Благодаря ви. Преди да дам думата на нашите експерти, аз също искам да задам един въпрос. Знам, че господин Хефнер също иска да се изкаже. Аз искам да попитам следното. Дори преди Лисабонския договор, правото на петиция или на, на а, подаване на, на жалби а, беше а, право и преди Лисабонския договор, така че какво, каква е разликата а, между правото на петиция преди Лисабонския а, договор и а, гражданската инициатива след въвеждането на член 11? Може би само броя на подписите или Преди много лесно можеше да се организира петиция, която да се подпише не само от стотици души, ами от милион. Така че, според мен, не броя на подписите е единственото, което е разликата. Разликата е в факта, че европейските институции, конкретно Европейската комисия, трябва да се съобрази с това предложение. И институциите трябва да разгледат предложението с оглед неговото приемане или отхвърляне. И също така трябва да проведат дебат на подходящо равнище. Ако не искаме, а, наистина искаме да подкрепим гражданската инициатива, трябва да решим на какво ниво това ще става, защото Иначе тя никога няма да проработи, да има резултатите, които се предвиждат е, и просто ще бъде игнорирана на ниво, което не е подходящо, на по-низко ниво на дебати. Така че правото на петиции би могло да се използва. В член 11 се казва, че гражданската инициатива трябва да се реши или да бъде обект на правен акт. Не казвам непременно, че трябва да се реформират договорите, но защо да няма а, пък искания за нови договори, нови възможности? Господин Хефнер, това е прекрасно, защото вие вече зададохте основния въпрос вместо мен – много интензивно работихме върху инициативата на европейските граждани. Двамата я споменахте. Моя въпрос е следния. Вече имаме 6 месеца опит с тази инициатива и успяхме да направим един общ обзор на нея. Разбира се, много от сроковете все още не са изтекли, по някои инициативи не са събрани достатъчно подписи още или пък са взети решения. Просто трябва да се а, види какво се приема от комисията, какво се отхвърля като недопустимо от комисията. А, виждаме и какви са проблемите а, на онлайн системата при събиране на подписи в различна среда и така нататък и така нататък. Но основното е, че съществува едно очакване гражданската инициатива да предизвика големи дебати в Европа. А, обаче това очакване все още не е изпълнено. А, каква обаче е причината? Дали е твърде рано? Или е в резултат на факта, че правилата са много ограничителни по отношение на тематиката, по отношение на връзката на съответната инициатива с а, а, законовите актове по прилагане на договорите или пък а, поради това, че са изключени известни членове от договорите. Дали това става а, поради а, късите срокове за събиране на а, подписи или технически причини, а, или пък а, правилата, които се прилагат за формата, под която да събират тези подписи. Бихте ли ни дали някакви идеи така че системата да работи по-ефективно и да постигне целта, която спомена господин Кафман. Защото наистина има граждани в Европа, които не са чували за тази гражданска инициатива. Ние трябва да се постараем а, хората не само да знаят за нея, но да се, възползват от нея. А, господин Бруно Кауфман спомена че ако погледнем назад, имаме 53 гласувания или референдуми по европейски въпроси. Тук в парламента има общ скептицизъм по отношение на референдумите и това несъмнено е свързано с отрицателните вотове в Франция, в Холандия, преди това в Дания и в Ирландия по отношение на европейските договори. И има едно гледище, има много усещане много често, че хората не гласуват на референдума по конкретния въпрос, който им се задава, а използват референдума например като в Франция, да гласуват против нещо, с което не са съгласни, именно Лисабонския договор. Както бе описано, може би същото нещо съществува и в Италия. Господин Касини може би е експерт по този въпрос. По е, определени въпроси ти можеш да кажеш не по време на референдума, но а, това не ти позволява да създадеш нова инициатива или да, да представиш някаква идея. Имам следните въпроси в този смисъл към нашите експерти. Какво е въздействието на референдумите в Европа по европейски въпроси? Ако може да го погледнем а, в един по-дългосрочен план. И какво можем да извлечем като полуки, да направим така, че когато се организира референдум, хората да гласуват по конкретния зададени въпрос, а не за нещо друго. Тук мисля, че има два фактора. Първо, допустимостта и предмета и второ, въпроса за самата процедура. Дали може да ни помогнете по този въпрос? И на трето място искам да направя един коментар от собствена гледна точка. Винаги се появява въпроса дали хората в действителност са способни да вземат подобни решения. От собствен опит, като човек, който работил много с пряката демокрация, с нейните инструменти, аз всъщност съм изготвил законодателни предложения и съм прилагал съответно приетото законодателство. И хубавото нещо по тези инструменти е, че хората разработват по този начин, участвайки в тях, умения за по-нататъчното им прилагане. Например, имахме референдум или всъщност консултация в нашата страна по отношение на управление на отпадъците. И а, на нас ни казваха, ох, хората никога няма да разберат за какво им говорите, те никога няма да могат да вземат решение по този въпрос, а, но а, референдумът бе организиран след 9 месеца обсъждания. Различни събития бяха организирани, за да има дискусия между а, хората и Националното събрание. Така че наистина бяхме свидетели на интензивни дискусии, много добри решения изкристализираха. Областните управи бяха много горди от постигнатите резултати, защото те успяха да внедрят една по-устойчива политика за управление на отпадъците. Но важното е, че по този въпрос хората взеха решението, те го разбраха проблема не бихме ли могли да постигнем същото на друго ниво? Какви са предварителните условия, предпоставките? Искате ли да отговорите? Господин Кауфман е първи. Е, Аз ще се възползвам от а, е, инфраструктурата, която съществува тук и ще говоря на шведски. Подигнахте много въпроси, свързани с основните проблеми на демокрацията и това как можем да усъвместим и желанията за референдуми. Колегата от Обединеното кралство критикува и употребата на думата демокрация. Не е чак толкова отдавна, по време на Олимпийските игри в е, Лондон, бе използван погрешното знаме е, на Корея, е, като сложиха знамето на Демократична република Корея е, само вероятно по съображение, че са видяли, а, сигурно това е държавата, която, чието флаг трябва да сложим, защото там има думата демокрацията. Но това, че е в едно заглавие има думата демокрация, не означава, че тя съществува. Въпросът е как се взимат решенията. Съществуват е, колективни и частни права които трябва да бъдат е, защитавани. Има официален е, начин на вземане на офици... официални решения също. Това са все аспекти на, аспекти на демокрацията. Диалогът е един важен елемент от е, демокрацията, и въпросът е кой може да бъде участник в едни подобни дискусии по вземане на дадено решение. Не става въпрос да се взема решение само от една малка група, а всички ние да бъдем е, участници в процеса на вземане на решения, които имат отношение към нас. Така и директната пряката демокрация не се е, противопоставя на непряката, представителната. Двете просто се допълват. Разбира се, винаги е, трябва да мислим и за резултата от нашите решения. Той може да има отношение и към избори, и към референдуми. Но когато се оценява стойността на демокрацията, не може да се оценява само това дали си победил или си бил победен. Въпросът е как е протекал целият процес. И дефицита, демократичният дефицит, с който се сблъскваме ежедневно, ни показва, че са необходими правила, за да може в реалността да все по-ясно да се появява демокрацията. Не може да има директ прека демокрация без да има съответните права, примерно право на инициатива или на референдум – Проблема, който се коментира тук, е, че един референдум може да показва много неща, но в края на кращата връща се е, възможността да се вземат решенията обратно на гражданите. А, ние имаме този тип е, референдуми наложени отгоре, независимо от е, формата на демокрацията. И това е своего рода злоупотреба с демокрацията. На европейско ниво има възможност за създаване на гражданска инициатива. Тук се говори за това. Но този инструмент е твърде слаб. Той не привлича достатъчен брой е, граждани, за да се е, стигне до дебат по важни въпроси. Може би има страх от това, че ще се институционализира процеса. Има твърде много препятствия и ограничения преди да започне една такава инициатива и има оценъчен елемент, това не се дискутира, това не е легитимно и така нататък. А, така че, когато има подобен инструмент, той трябва да следва своята логика. А, в случая логиката на институциите, че е, хората не са достатъчно компетентни да решат. В края на кращата когато се избират депутати за Европейския парламент, на тях им се прехвърлят компетенции, но когато те трябва да решават по конкретни въпроси, изведнъж се появяват тежненията, че тези хора не са компетентни по съответните въпроси. Затова ние трябва да търсиме и е, промяна в конституционалната уредба. Що се отнася до Европейската гражданска инициатива, трябва да сме наясно, че тя е още в е, зародиша си. Ние трябва да се получим от опита на изминалите месеци, да видим как може да се работи по-добре. Разбира се, ще има и е, боричкания за власт, за това как да се използва този инструмент, но вероятно след 2-3 години ще сме я изпробвали достатъчно като инструмент и ще сме наясно как работи. Определено има неща, които могат да се направят и по-добре. А що се отнася до един евентуален бъдещ е, референдум? Референдума не е, е нещо, което можем да избираме да го има или няма. В една демокрация трябва да има възможност да има допитване. Въпросът е как се прави. Примерно в Европа имаше национални референдуми относно Европа, а не референдум на европейско ниво. Посо. Няма микрофон оратора. Uh, she, he asked me to speak, so thank you. So, dear colleagues, it's a great honor Колеги, за мен е голяма чест е, да съм тук е, сред вас. Е, аз трябваше да присъствам на гласуването в една друга комисия, затова идвам по-късно. Първо, добре дошли и на двамата наши гости. Аз съм докладчик съвместно с Ален Рамасур по, Ламасур по темата. Гералд също работи по темата. Всъщност и четиримата бяхме много активни. След три години ние предвидихме да има преглед за Европейската гражданска инициатива, защото това е нещо ново и не знаехме как ще действа, но Искахме да дадем на възможност на европейските граждани да участват в пряката демокрация. И мисля, че това е много важно, защото по този начин тези, които вземат решения на Европейския съвет е, с нашето изслушване днес, могат да се възползват от вашите знания и предложения. Комисията, ако се вслушва в нас по-внимателно, ние, примерно, предлагаме да има една обща база данни с е, предложения. Мисля, че днешното изслушване също би могло да даде конкретни предложения, затова не се колебайте да ни кажете и да ни дадете предложения. The other side, yeah. the other side, the Nicholas on the left. This one? The left. The left. Ah. It's of course not possible to go through these questions now. It would pay. Много дълго би отнело да отговаря на всички въпроси, но е, сега имам отлична възможност да очертая как демократично участие. Коментара на колегите от Испания. Аз бях в Испания миналата година, видях младежите на улицата. Ние сме видели какво се случва не само в Испания, но и в други страни, как се заражда едно движение в противовес, противопоставяще се на управлението на кризата на европейско ниво – защото процеса на вземане на решения на европейско ниво издава е, заповеди, предполага изпълнение, послушност на национално ниво, а общностите в е, различните страни в Европа имат различни проблеми и различни перспективи на развитие. Как може да се реагира? Аз мога да ви дам пример с отговора на Конституционния съд – на Германия. Той каза, добре, ще дадем пари, ще дадем пари но само ако изпълнявате определени условия. Тоест, парламента е, е ключовата институция, която е проводник на демокрацията в Германия, но същото е и в Испания. Така че, нека да сме наясно, съответните инструменти съществуват – но как ще бъде е, оформен дем, демократичната е, реакция, демократичния отговор, това е реалният проблем. Как да се намери е, баланса? Е, моят отговор е, че в решението на Германския съд се съдържа идеята, че всичко това трябва да стане част от политическия процес – Тоест, отговорът на съда иска да каже, решението не трябва да бъде плод от действията на технократско управление, а да даде и възможност за участие на демократичният елемент на самата страна. Ето по този начин се вижда как демократичните права, демократичните институции на една нация имат отношение към прилагането на демокрацията в други страни. Подобен механизъм следва да бъде създаден и се надявам, че инициативата на гражданите ще свърши това. Това е един така, скромен по естество инструмент и интер... тълкуването на комисията е твърде ограничително, но процеса на организиране на един европейски дебат ще се случи едва когато темите излизат от сърцето на гражданите. Не бива да бъдем разочаровани за момента. В момента гражданите имат и други проблеми, и не винаги имат желание да се занимават с въпроси, които могат да бъдат подети от Европейската гражданска инициатива. Така че процесът е въпрос на метода на пробата и грешката и той ще сработи в времето. Важното е хората да имат чувството, това, което се случва в момента е, е по време на кризата, именно това противодействие – факта, че хората не приемат технократските решения, означава, че те, те не са убедени в тях. Не става дума и за, само за Гърция, но и за Испания, Португалия, пък и Германия. Председателят. Мисля, че с това можем да приключим първата част от нашето заседание. Сега можем да пристъпим към следващата част с нашите други двама гости. Давам думата на господин Хефнер да ги представи. Благодаря. Благодаря първо на Бруно Кауфман и професор Йоргес. Ако имате желание, вие може да останете в залата. А сега каним професор Тео Шилер и професор Кихшкер Гаснер да заповядат. Професор Тео Шилер е работи в университета в Марбург и е един от най-големите експерти за участието на гражданите в Европа в демокрацията. Има публикувани материали, статии по този въпрос, които са водещи в тази област. Очакваме сега да чуем неговите мнения за това, което съществува, за възможностите, които могат да се създадат, какви са рисковете и така нататък. Професор е, Кирш Геснер е от университета Сенгален. Той ще говори за връзката между демокрацията и публичните, директ, преката демокрация и публичните финанси. Е, той е от Швейцария и а ние знаем, че Швейцария има много опит в това отношение. Знаете, че е, там имаше и много интересен дебат е, по отношение на нивото на дълга. Бе преведен и референдум. А също в Швейцария въпросите за данъчното облагане и публичните финанси се решават с много голямо участие на гражданите. И много често в академичните среди и е, сред политиците е, има мнения, дори след тези, които са за това да бъдат ангажирани с, решава, с процеса на вземане на решения гражданите, дори и тези специалисти смятат, че има една област, в която не бива да се ангажират гражданите с вземане на решения, а именно данъчното облагане, защото там може вече подобни решения да доведат дори до фалит и специално за публичните фин, а, финанси. Но а, съществува и тезата, че хората са много по-внимателни, когато става дума за финанси и ще могат да вземат адекватни решения. Сега ще чуем мнението на нашите експерти, свързано и с а, а, кризата, която се породи от това, че публични органи а, са живяли извън а, възможността, извън средствата, които са били в наличност. Така че Нека сега да чуем нашите гости. Господин Шилер. Благодаря. Разбрах, че няма проблем да говоря на немски. Ще се придържа много точно към темата на моята презентация пряката демокрация в Европа, условия, възможности и предизвикателства. Ще коментирам отделните страни членки, защото считам, че нещата се подобряват и това ще доведе и до да подобряване на пряката демокрация на европейско ниво. Нека да започна с някои общи съображения. Когато говорим за пряка демокрация, трябва да изходим от принципа за суверенност на нацията – всички политически решения трябва да бъдат легитимизирани от волята на народа и всички граждани трябва да имат право на свобода и равенство. Разбира се, не всички решения могат да вземат, бъдат вземани от народа, по практически съображения, затова трябва да има и представителна демокрация. Но народа трябва да има и възможност за контрол върху своите представители и да има възможност да отнема този контрол, ако е необходимо. Това следва да бъде е, възможно на всички нива национално, регионално, местно и европейско. Второ, две са формите, които се пред които предават легитимност на директната демокрация. Първо рефор, е, референдум по решение взето от правителство или институционализирана процедура, с която да се определят начините е, за консултиране на гражданството. Тоест, ще става дума за задължителен референдум и за гражданска инициатива. И а също така и инициатива по конкретни е, теми. Мисля, че е, разликата между еднократните референдуми и институционализирането на пряката демокрация е много важна. Референдумите са еднократни събития. И те е, се провеждат, да речеме, веднъж на десетилетие. А как се институционализира пряката демокрация? Ако разгледаме примери в историята, ще видим няколко а, типични условия, които предполагат това. Първо, конфликти в обществото. Второ, възможността страната да стане независима. Това, примерно, се е случило в Ирландия. Трето, демократичен процес на промяна на държавната система в Германия, в Италия, в Източна Европа има примери за това. И четвърто, дълбоки кризи в политическата система на обществото. Примерно това, което се случи в Исландия и финансовата криза там. Не знам дали да не включиме и в Европа в този последен в тази последна категория. Нека сега да ви дам няколко примера как е, работят еднократните референдуми. След това ще направя преглед за е, начина на използване на процедурните форми на пряката демокрация в отделни страни. И след това ще говоря за регионалното и местното ниво и накрая ще направя преглед за това как се практикува пряката демокрация на национално ниво. Накрая ще говоря за предизвикателствата и възможностите да бъде подобрена пряката демокрация. ich brauche mal. Ah ja, okay. Das rechte. Ja. Also diese Folie gibt ähm, ein. На този слайд виждате преглед на еднократни решения под формата на референдум. Тук е, искам да кажа, че при различни, че могат да е, политически решения и различни обстоятелства решават подобни референдуми. В Ирландия, в Балтийските страни, Словения след 91 това са примери при е, референдум за независимост на страната. Е, промяна в е, от монархия към демокрация в Гърция, в Италия, Испания, в Източна Европа е имало подобни референдуми. После конституционни въпроси, примерно прехода към Петата република във Франция, 1958 година. Много решения също за присъединяване към Европейската общност и към еврозоната също са взети с референдум и имате списък на страните. А също така и предаване на друго ниво на властта и правомощията в Испания, в Обединеното кралство. Още един а, списък а, има с а, референдуми за вътрешни, конфли... вътрешни конфликтни въпроси в Швеция, за ядрената енергетика в Португалия, за въпроса за абортите и така нататък. Ja, auf dieser Folie ist äh, in aller Kürze aufgeführt. На този слайд виждате съвсем сбито представено кои демократични инструменти се използват в съответните страни членки. В момента задължителен референдум в е, Дания, Естония и Ирландия. Но е, списъка не е изчерпателен. Референдум от правителствени органи, Дания, Франция, Люксембург, Мар... Малта, Португалия. После гражданска инициатива България, Унгария, Италия, Латвия, Литвия, Словакия, Словения. И е, инициатива за конкретни програми. Това е форма на гражданска инициатива. Австрия, Полша, Испания. И е, в някои страни тя е един вторичен инструмент. Целта на тази таблица е да представи инструментите в различните страни, така да ви създаде ясна представа за това, кои инструменти се използват къде. На регионално ниво и на местно ниво мога да ви дам няколко примера. Тук колегите говориха по този въпрос също. В Швейцария се провеждат референдуми на ниво кантон, на регионално ниво, включително и на местно ниво. Всъщност, те се правят много по-често на тези нива, а не на федерално ниво, което няма отношение към Европейския съюз. В Европейския съюз само е, няколко страни имат напълно федерализирана система. Германия, има гражданска инициатива на ниво лендер, но там съществуват и доста условия. Има и организирани публични консултации в Германия. В Испания също има инициатива по конкретни теми. Примерно тя се използва за въпроси за околната страна. В Италия, Франция, Полша подобни инструменти не се използват. Все по-често се използват референдуми в Германия, някои от е, е, районите, лендерите, къде разрешават използването на референдуми за много широка е, тематика. Около 6000 инициативи са подложени на подобни е, решения. В Полша подобни инструменти се използват главно за изключване на членове от местните управа. В е, Чехия често се използват инструмента за гражданска инициатива за защита на околната среда, но в е, Франция, Италия, Австрия, Испания и България те почти не се използват. В е, Швеция има само консултативни е, референдуми. Много често обаче те се използват по въпроса си на транспорта. В страни, където се използва подобна практика, демокрацията на местно ниво се възражда. Решенията се считат за е, решения от много високо качество и е, всъщност те принуждават властите да действат. На национално ниво първо има институционализирани процедури. Е, примера на Швейцария не се повтаря никъде в Европейския съюз. Членовете на Европейския съюз провеждат много малко инициативи и е, референдуми като институционализирани процедури. И всичко това. А тези процедури, когато са били е, провеждани, се ограничават в някои страни, е, само до няколко страни. Дания и Ирландия провеждат задължителен референдум, задължителни референдуми за присъединяване към Европейския съюз. В Ирландия също се решават и социални конфликти по този начин, защото е, подобни ценности са записани в Конституцията, тогава вече се прави референдум. В Италия над 70 референдума са проведени до 1991 година. Там има задължение за участие 50% от избирателите, в резултат на което много малък е, брой референдуми е, излязоха с е, законодателен резултат. От 1996 до 2010 нито един от референдумите всъщност не даде легитимен резултат. През 90-те години се съществуваха конфликти по чисто морални въпроси, като например въпроса за развода. И бяха решени с референдум. Конституционната криза в Италия доведе до трансформация на системата посредством референдуми. През 2011 година бе проведен референдум, който ускори и падането на режима на Берлускони, защото бе отнета имунитета му за съдебно преследване. Така че виждате, че директната демокрация всъщност дава възможност за действия в защита на суверенитета на народа. В новите страни членки има опити за използване на гражданска инициатива Латвия, Литва, Словения, особено за решаване на конфликти от економическия преход след е, падането на комунизм. Но тъй като е, процедурните правила са много тежки, нямаше голям резултат. В е, Унгария се решаваха с референдум конфликт между партиите момента се втвърдени правилата. От е прага на кворума от 25 на 50%, с което практически се блокира използването на процедурата за гражданска инициатива. Това е общата картина и тя не се променя много И с което и виждаме, че всъщност потенциала на, директ, на преката демокрация не се използва изцяло. Въпреки, че когато се използва, той дава много висококачествени резултати. Би следвало да се използват на практика резултатите и да се разрабо... развие политическата култура на подобни инструменти сега, какви са предизвикателствата пред пряката демокрация? От опит става ясно, че тя има огромен потен... демократичен потенциал, който не се е използва в страните членки. Подобряването на процедурите е основно предизвикателство и изчистването им, улесняването им е много важно. Ще говоря по този въпрос за трите нива национално, регионално и местно. Много страни членки няма механизъм за пряка демокрация на регионално и местно ниво, макар че именно там може да се черпи опит от гражданите. Има някои страни, които дори не са въвели възможността за такива процедури процедурни е, правила са до известна степен проблематични в България, Испания и други страни. Е, има ограничения на темите, много висок е прага на кворума. Това също е проблем. В Австрия и Испания е, регионалното висшите власти трябва да обогатят опита си, който са придобили от инициативите по конкретни теми. Във Франция също би следвало да се въведат някои процедури за гражданска инициатива, които да са по-лесни за гражданите. Това се отнася и за някои от лендерите в Германия. Тоест да препоръчително е да не са толкова ограничителни процедурите там. Европейския съюз трябва да търси по-голям ангажимент на регионално и местно ниво в инструменти за пряка демокрация. А на национално ниво има ред страни, където просто няма развита система на директ, пряка демокрация. Белгия, Обединеното кралство, Кипър и, так... и други. Най-малкото би следвало да има право за въвеждане на инициатива по конкретни теми, защото ако подобна възможност не съществува на национално ниво, не виждам как може да се очаква да, тя да се развие на европейско ниво в някои страни може да се провежда референдум единствено ако той бъде задействан от правителствена институция по конкретна тема. Тези държави трябва да предоставят възможност за подемане на инициатива по искане на гражданите. Тоест, поне да се въведе възможността да се прави инициатива по конкретна тема. В страни, където съществува тази е, възможност, Латвия, Литва, Словакия, има много ограничителен прак на броя за подписите. Австрия, Полша и Испания предоставят една много ограничена възможност за гражданска инициатива. Там се препоръчва да има по-широка възможност с по-гъвкави правила. В Австрия се провеждат много дебати в момента по отношение на въвеждането на подобни възможности. Също така се дискутира много доколко е справедлива тази процедура и как тя да бъде защитена от манипулации от медиите или от финансовите среди, защото е, много големите средства имат възможност да провеждат и пропагандни кам, кампании. Така че виждаме, че потенциала за пряка демокрация не се използва пълноценно в Европейският съюз. А с правото на инициатива граждани могат да поставят в политическата програма теми, които се пренебрегват. А също, ако гражданите имат правото да бъдат ангажирани в вземането на решение, публичният дебат и интереса към политиката е много по-оживен. Тоест, създава се по-широк процес на политическо образование, така да се каже. И ако европейските политици искат гражданите да участват в демокрацията, трябва да се е, разработи и културата за развиване на пряката демокрация в европейските страни. Професор Шилер, und ich würde unmittelbar професор Гепард Кехесна... Благодаря ви, професор Шилер. Сега давам думата на следващия лектор. Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен е удоволствие да съм тук. Малко необичайно е човек от трета държава да взема думата. Тук говорим за отношенията между пряката демокрация и публичните разходи. Съществува добре известен проблем – ако гласува, подавателите могат да гласуват, те ще гласуват по-низки данъци, повече разходи, което ще унищожи държавните финанси. Затова в Германия има такива резерви по финансовите въпроси във всички лендери. Дори да има елементи на пряка демокрация, те са изградени по такъв начин, че да не могат да се взимат решения с финансови последици. Въпросът е тези резерви, тези ограничения основателни ли са? Според мен, на Прима Виста отговорът се крие в съпоставката между Германия и Швеция. В Швеция гражданите на всички нива – могат да гласуват по финансови въпроси. Няма никакви ограничения по финансовите въпроси изобщо. При все това няма швейцарски кантон, дори да вземем и Базил или Генева, Женева, които са с голямо ниво на дълг, които да трябва да искат финансиране по спешност, както се случи в, с някои лендери в Германия, което означава, че финансите са в доста добра форма. И на второ място, ако разгледаме кризата, ще видим, че през 2008 Швейцария разработи три краткосрочни економически програми. И не се стигна до сериозно покачване на дълговете. От 2007 година целият нов режим в Швейцария е в сила. В Германия обоздаването на дълговете все още се обсъжда. От 2009 година в Швеция Швейцария има бюджетен излишък. В останалите европейски държави има бюджетен дефицит. Това е в резултат на ограничителните мерки за дълга, които бяха приети на референдум през 2001 година. Може би трябва да разгледаме и други континенти, САЩ. Пряката демокрация преди Втората световна война в САЩ доведе до увеличаване на разходите преди войната, след това до тяхното ограничаване. бяха ограничени финансите на отделните щати, но това е не само вследствие на решение на хората и на политическите междуособици. Що се отнася до връзката между финансите и пряката демокрация, основната ми теза е, че може да съществува такава връзка. На второ място има един проблем. Обаче, в Германия финансовите инициативи се ограничават само до инициативи. Финансовите въпроси се ограничават само до инициативи, т.е. не се минава през пълна процедура на референдум. Все пак има известна възможност за вземане на решение. Трябва да видим какви са последиците върху пряката демокрация и финансите. В сферата на финансовата политика има важни инструменти, само че в Германия няма финансов референдум – ако има големи инфраструктурни проекти, например ремонт на университети, тези въпроси се решават от хората в Швеция. Може да има обаче раз... най-различни разновидности. За текущи разходи тавана е по-нисък от обичайния таван. Може да има тип разходи с по-голям таван, по-висок таван. Всичко може да е задължително, доброволно или съчетание от двете. Има швейцарски кантони само с задължителен референдум, други където всичко е факултативно. В моя кантон, Сент Гален, имаме и двете форми. При прак 300 000 швейцарски франка имаме доброволен референдум, милион и половина задължителен референдум. Като си има предвид, че бюджета е около 4 милиарда франка годишно, виждате, че праговете са доста ниски. За доброволния референдум 3, 4000 е, гласа. за задължителния референдум също е нисък процента участие. При финансов референдум могат само да се намаляват разходи, не да се увеличават. Това е средство, което помага за стабилизирането на държавните финанси и спомагащо за тяхната устойчивост. Вторият важен инструмент е така наречения законодателен референдум. И тук имаме референдуми с задължителен характер на федерално ниво и на ниво кантон. Ако има нов закон, той може да бъде подложен на референдум на това основание. Законодателният референдум е важен, защото финансовия референдум се задейства едва когато има предвидени разходи, които не са определени с закон – т.е. големи инфраструктурни проекти на федерално ниво, закупуването на военни активи, придобиването на нови изтребители, нещо, което в момента се обсъжда в Швейцария. Инвестициите като цялост от цялостния бюджет на местно, кантонално ниво и федерално ниво могат да са факт. Законодателният референдум засяга случаите, в които се приема нов закон. И ако има закон с финансови последици, който се отразява на финансовите въпроси, този референдум, законодателни референдум има отношение към финансови въпроси. Може да има и закон за економии, който също да се подложи на такъв а, референдум. Практиката сочи, че швейцарците са доста консервативни при такива референдуми. Ако сумата е по-висока, най-вероятно тя ще бъде отхвърлена. Подобно поведение имаше през 80-те и 90-те. Няма опасност е, от сериозно увеличение на разходите. Разумно е при такива случаи обаче да има допълнителни инструменти, като тавана на дълга. За конституционните референдуми въжи същото на теория. но все пак повечето финансови референдуми се уреждат законодателно, а не в конституционен план. Относно инициативите, във всички кантони има право на конституционална инициатива. Кантоните имат право и на законодателна инициатива. Последната може да засяга и финансови разходи. Има опасност разходите да се вдигнат, само че в 90% резултатът е не. Основното е въпросът да бъде обсъден. Парламентът реагира с контрапредложение, било то пряко или непряко. Задвижват се нещата, ако се отхвърли инициативата, се предприемат съответните стъпки. Имаше инициатива за премахването на армията. Само 35 на 100 от гражданите гласуваха за. При все това, това много разстрои нещата, защото хората наистина очакваха подобно развитие. И така с инициативите наистина разходите могат да бъдат намалявани. Предложената инициатива за премахване на швейцарската армия имаше за цел да се предотврати покупката на изтребители на бойни самолети. Резултатът бе не, но просто този случай е показан, че ако няма финансов референдум, с който да се обоздаят разходите, може да се стигне до увеличаването на тези разходи. По принцип е разумно да има някакъв таван на дълга. Сен Гален е класически пример. От 1992 съществува при нас такъв таван, който дава резултати. Може да се предвижда само известен процент бюджетен дефицит. Ако дефицитът е над тавана, то тогава автоматично се вдигат данъците – ако се очаква, ако прогнозите са за излишък, първо той трябва да бъде економисен. Ако се стигне до определен процент економии, тогава вече могат да се намалят данъците. Ако обаче има дефицит, економиите могат да се използват само след като отделен процент от тях вече е бил заделен за попълване на дефицита. Тоест има един антицикличен компонент, който е вграден на кантонално ниво, и това е един автоматичен стабилизиращ фактор. Нещо доста рядко, което обаче е съвсем логично. Ние сме на 19-то място, 26-то, ако не се лъжа, по богатство в нашия кантон, т.е. средно положение, сравнително. През редица години нямаме задлъжнялост и имаме доста нисък процент на лих, лихвен процент. Когато има референдум за разходите, хората ни питат могат ли да участват и ако участват се дават сметка, че ще трябва те да плащат сметката. Затова и те действат много внимателно, когато става въпрос за въвеждането на нови разходи. Процедурата работи доста добре. През изминалите десетилетия сме правили проучване по въпроса политиката да се разпростре до всички кантони и резултатите от тези изследвания са, че таванът на дълга дава доста добри резултати, що се отнася до намаляване на разходите и събирането на повече средства. Кантоните с такъв таван имат по-низко ниво на дефицита, по-низко ниво на задлъжнялост като следствие от това. На местно ниво, ако видим дали има задължителен финансов референдум или не, ще видим, че средно в 25% има по-низко ниво на задлъжнялост, което означава, че този инструмент води до фискална стабилност. На федерално равнище положението е малко по-различно. Няма предвидена възможност за финансов референдум, няма автоматична корекция на данъците – трябва да се гласува всяко увеличение на данъците. Най-важният данък ДДС, той е уреден в Конституцията и човек не може да го променя с нормативен акт. Трябва да се извършват промени в Конституцията. Има задължителен референдум за тава на дълга, само че всичко е уредено по по-различен начин. Взимат се предвид краткосрочни конъюнктурни економически фактори, човек може да си помисли, че нещата ще излязат извън релси при цялата тази уредба. От 90-те години до 2004 година обаче държавните разходи се увеличават. От 2005-та падат значително, макар че не се връщат на нивата от 90-те години на миналия век човек може да каже, че хората не са готови да преглътнат е, по-голямото данъчно бреме. Само, че положението е съвсем различно. Ако направим съпоставка през 1993 година, гражданите гласуват не само за увеличението на ДДС. Те искат процентно увеличение, на ДДС, на, пенси, на пенсиите, увеличение на акцизите за горевата, също така увеличение за временно, времен, за временно увеличение на ДДС, за помощи при нетрудоспособност. Вижте, че ако хората виждат, че трябва да се съберат тези средства, те са готови да на диалог. Ако всичко се уреде на централно ниво, липсва такъв диалог. Финансовата конституция на федерацията е срочна, т.е. данъци се вдигат само за определен период от време – ако изтече този период, трябва да се преразгледа Конституцията, гражданите да приемат нова Конституция. Може на първия опит положението да не сработи, да трябва подобрение. Но през 2005 година, когато за първи път се случи това, нямаше никакви проблеми. Необходимостта от референдуми за държавните финанси означава, че трябва да има предварителни, активни дискусии, да се види кои данъци ще се променят, каква ще е данъчната структура като цяло. Т.е. трябва да има обществен дебат по медиите, по телевизията. И на последно място. Човек си мисля, че могат да се намерят данъци чрез инициатива. Да, това е така. Но преди 20 години бе направен опит с инициатива да се промени данък общ доход на федерално ниво. Да се премахне този тип данък и да се въведе такъв данък само на кантонално ниво – който води началото си от 1848 година при изграждането на данъчната система. Федералният данък общ доход е факт едва втората половина на 20 век. Бяха събрани подписи, не знам дали се стигна до 100 хиляди. Имаше такова, такава съпротива от страна на гражданите, че изобщо не се предложи тази идея. Човек не трябва да подценява благоразумието на гражданите. Това каса и публичните финанси. Няма толкова референдуми, колкото ми се иска, но като цяло, ако се вгледаме в историята ни, ще видим, че ние имаме най-голям опит при провеждането на финансови референдуми като част от пряката демокрация. Ако се подходи разумно, може да се каже, че и гражданите ще реагират разумно, което ще доведе до подобряване на Конституцията, устройството и по-устойчиви публични финанси – отколкото ако се използва само системата на представителната демокрация. Благодаря. Благодарим на професор Кирх Геснер. Идеално се вписахте във времето. А му се а, съгласихме тук помежду си, че не бива да притискаме хората да приключват с изказванията си преждевременно, но вие така или иначе се вписахте. А сега време за въпроси към ораторите. А, много а, благодаря на предходния председател, че ми прехвърли щафетата. За мен е а, удоволствие да председателствам а и да дам думата на колегата. Благодаря. Професор Шилер спомена а, еднократните референдуми които се разграничават от конституционалните референдуми или от тези, които се предписват законодателството. Проблема в еднократните референдуми е, че те са изцяло в ръцете на правителството. То решава кога, къде да ги организира, независимо дали има или няма желание а, да се участва или пък има шансове а, за спечелване или за загуба а, имаше а, един референдум за присъединяването в Ирландия. Вие го описахте по този начин, но това не е така. 72 или даже 73-та година а, се присъедини в Обединеното кралство, а 75-та година имаше референдум дали Обединеното кралство да се отегли от Европейския съюз. А, ефекта беше, а, че а, консервативната а, позиция е да се запази статуквото но имаше интензивна пропагандна кампания и а, а, нямаше а, правило за ограничаване на разходите по организирането този референдум, т.е. имаше платен вод, така да се каже, за. А след това имаше референдум за конституционния договор. Аз а, отправих един въпрос към шведския колега, но а, по отношение на 2009 година. А, в Конституционния договор просто бяха сменени имената, просто той бе преопакован а, като а, договор за реформа на Европейския съюз, по-нататък Лисабонския а, договор, но така или иначе а, правителството а, отново прикани към референдум. Вече споменахме за повторните референдуми. В Дания имаше такъв по отношение на договора за Мастрих, но вота да, т.е. за Мастрихския договор във Франция беше много ограничен. Никой не предложи обаче да се повтори референдума във Франция. Чудя се защо. В Ирландия имаше повторни референдуми, както за Лисабонския договор, така и за фискалния, за данъчния пакет. А, така че а, възможността на гражданите да инициират референдум, а, дали е хубава идея, това е чудесна идея, стига да няма ограничение в самия въпрос. През 50-60-те години основните партии в Великобритания смятаха, че масовата емиграция е чудесна идея, може би трябваше да проведат и в референдум. Но участвам, очаквам, че такъв въпрос щеше да бъде неподходящ подходящ, т.е. с други думи ще, ще да произведе нежелания отговор. По отношение на данъчната политика, финансовата политика, мисля, че тук има малко объркване. Те трябва да бъдат разделени. Спомням се референдума в Калифорния, края на 70-те, началото на 80-те години, предложение 30 или нещо такова, в което калифорнийците решиха, че ще е прекрасно просто да им се намалят а, а, съответно на данъчите, обаче след това ще да бъдат шокирани, че няма да има пожарна, няма да има линейки, защото те се плащат с техните данъци. Тоест, а, а, друга е работата, ако има референдуми по общи економически въпроси ще, ще е, е чудесно да има референдум за Гърция, например. Не, че ми е работа, но ще, ще да има, да кажем, хубав резултат, ако има референдум по мерките за финансови ограничения а, мисля, че по този начин задлъжнялостта щеше да е, изчезне. Общо взето, на, дори учениците в първи клас а, можеха да отговорят на този въпрос и то много разумно. Всеки знае отговора на този въпрос. Благодаря ви. А, сега Евелин има думата. Благодаря на професор Кирхгеснер. Геснер за много разбираемата презентация. Имам един въпрос, който ме интересува. А, какъв е вашия практически опит а, за справяне с следния проблем? Във вашия кантон няма съмнение, че по-лесно да се стигне до добри аргументи, които да обосновават повишаването на данъците, да кажем построяване на ново училище или друг местен проблем, което се вижда, че ще е пряко предимство за гражданите. Но според мен би било изключително по-трудно да се искат още пари за, например, плащане на а, настаняване на търсещи убежище или за разходи в социалната политика или пък за инициативи, а, за които не винаги е лесно да се получи подкрепата на гражданите. Благодаря. Господин Хефнер иска да зададе въпросите си или по-скоро той отстъпва думата на лекторите. Има много прост въпрос, отговор на това. Ясно е, че колкото по-конкретно са дефинирани ам, необходимостите от разходи, толкова по-голям е шанса гражданите да одобрят този разход. Интересно е, че повишаването на а, акцизите върху горивата през 1993 година, а, без цел да се развие транспортната инфраструктура, така че а, бизнесите а, не, не само на а, локално, но и на национално ниво могат да го разберат. Що се отнася до онези, които търсят обежище, социална политика и така нататък, а, нашите проблеми не са толкова финансови в тази насока. Те могат да бъдат отработени на национално ниво. Проблема по-скоро е къде трябва да се изградат тези жилища за търсещите обежища. Това обаче не е необходимо да бъде решавано чрез референдум. Това е ситуация или проблем, за който знаем в други държави. В Швейцария също съществуват такива проблеми. Но ако погледнем други въпроси, например повишаване на ДДС за обезпечаване на пенсионерите, на хора с увреждания и така нататък, това е нещо, което е доста противоречиво и проблематично, защото десницата подава ам, оплакване или възражение, че това ще доведе до по-голяма задлъжнялост. Така че, според мен, ако има правилна кампания, вие бихте убедили гражданите. Не, че това ще успява всеки път. Аз не съм доволен от резултата на 100% от референдумите, но не е напълно невъзможно да бъдат убедени гражданите, че има съответна нужда. Просто трябва да положите усилия в кампанията си. Ако не го направите, да, вие ще се провалите. Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich. Äh, Благодаря. И аз поисках думата, за да задам въпрос. А, по това, което каза Евелин, а, това е причината, поради която поканихме експерт от държава, която не е членка на Европейския съюз, защото е изключително интересно да научим от е, Швейцария какъв е, каква е теорията, но и практиката на пряката демокрация, как нещата се случват в действителност. И може би тази трудност да се накарат гражданите да дадат пари за изграждане на жилища за търсещите обежище, наистина съществува, но да, това е в допълнение на процедурите за референдум и инициатива в Швейцария. В Швейцария имате и една много стара традиция на а, нещо като местен парламент. А, в асоциацията, която аз ръководя, ние посетихме това сборище, така да се каже. Това е едно сборище на местното население. Те събират на градския площад и а, това е а, често възможно, защото в градовете и селата живеят малко хора. Когато ние направихме това посещение, станахме свидетели на такова събиране на гражданите на площада, където се обсъждаше въпроса за продаване на златните запаси на банките, обаче гражданите решиха, че не им трябва този златен запас, не искат да получават повече, но не искат и да си продават собствения. А, тогава правителството решава, че кантоните трябва да решат. Кантоните се обръщат към а, правителството и казват, ние си взехме решение а, тук а, в кантона имаме нужда да подобрим пътната инфраструктура, искаме да сторим още пътища и така нататък. И се появяват една групичка младежи, които казват, ами може би този разход трябва да дойде от общия бюджет. Тук става въпрос за активи, за ресурси, които се изграждат от хората години наред и а, те могат да решат да дадат съответните си средства, ресурси на фундация, подпомагаща а, семейства, които са в неравностойно положение или сираци и така нататък. А, така че на тази дискусия се състоя на градския площад и съответната групичка младежи успяха да убедат останалите, че са прави. Има един друг коментар или по-скоро въпрос към професор Тео Шилер. Вие ни показахте групиране на държавите, посочихте държавите, в които е необходимо усъвършенстване на процедурите за пряка демокрация вътре в Европейския съюз но вие нищо не казахте а, за а, самото равнище на Европейския съюз. Вие говорихте за отделните държави и членки. Искам да ви попитам дали според вас пряката демокрация може да послужи като подходящ модел за Европейския съюз като цяло? И ако да, какви са съображенията? Трябва ли да имаме конкретни изисквания за мнозинство и неща от този род? Това ми е въпроса за професор Шилер. А към професор Кирк Геснер искам да кажа, че въпросът ми е малко подвеждащ, но така или иначе ние се намираме в една ситуация, в която за да получим известен контрол, да, да можем да управляваме дълга в бюджета на държавите членки, сме изградили един фонд за стабилност и също така а, имаме и един инструмент чрез Европейската централна банка. В същото време много държави, членки на Европейския съюз, са направо в бесени по отношение на мерките за спестявания и за финансова дисциплина, които се спускат по един технократски начин. Когато се говори с нормалните граждани, те се страхуват, че много важните въпроси се решават през главите им и че до тях не, се, не са се допитали. Много от тях чувстват, че могат да направят по-добри предложения, но никой не ги пита. Няма публична дискусия по тези въпроси. Не се представят альтернативи, просто се натикват тези мерки насилствено и е много трудно да се получи подкрепата на гражданите за подобен род програми. ако погледнем на това от към демократичния му аспект, виждаме, че все повече и повече това води до хегемония на правителства или на управление от технократски характер и на все по-малко и по-малко демокрация. Дали това ще продължи дълго време? т.е. тази възможност за интервенция в националните бюджети. Е всъщност в Швейцария да, това а, а, ограничаване на задлъжнялостта е станало от, по обратния път, т.е. от самите граждани нагоре, а не а, от правителството надолу към гражданите. Гражданите са били онези, които са го предложили и са го установили не би ли било възможно един от начините за решаване на кризата в Европа а, да стане това решаване по демократичен начин? при включване на гражданите в решаването как се управляват приходите и разходите в дългосрочен план и по какъв начин да се установи равновесието в държавите членки между разходи и приходи, защото в някакъв момент а, ще се наложи да плащаме тези дългове. До каква степен може да има а, такова взаимно консултиране и компенсиране между Европейския съюз държавите членки. А, тази а, сутрин а, говорихме за европейските граждани нов конвент. Отговора бе, а, че да, ние а, трябва да постигнем такова съгласие, но първо трябва да преодолеем кризата. И вече в мирни времена, така да се каже, може да мислим а, по тези решения но може да се окаже че, така, че а, такава пряка демокрация ни е необходима дори да разрешим сегашната криза, иначе тя ще се задълбочава, не да чакаме тя да мине тогава да мислим за пряка демокрация. А, според вас а, не само а, теорията, но и практиката, емпиричните проучвания, възоснова на тях, какво бихте ни препоръчали? Благодаря ви. Извинявам се, че отсъствах от част от дискусията, но имах друго задължение в Комисията по сигурност и отбрана, изготвяйки политиката в тази област на Европейския съюз. Какво ще кажете за въздействието на тези експерименти? по-пряка демокрация върху политическите партии. Струва ми се абсолютно очевидно, че не бихте а, могли да промотирате, да рекламирате а, референдум а, без силни партии, без силни организации с съответните а, финансови възможности и ръководство. но според моя опит, именно политическите партии, които прибягват до референдум, защото са в позиция на слабост. Просто те в някакъв момент се намират в състояние на невъзможност да решат някакъв много сложен или пък много противоречив въпрос. И заради това те искат да прехвърлят отговорността за вземането на някакво политическо решение към а, горкия електорат. И ми се струва, че въздействието практически върху съответните политически партии е да ги разцепят. Тоест, вече съществуващ блок се разцепва и някой път може да се осъществи популистка кампания за организиране на референдум. Освен това има и парламенти, които позволяват референдуми. Те самите биват отслабени в резултат на тези референдуми. Подкопава се тяхната представителна власт като институция. В Европейския съюз ни нямаме федерални политически партии. Има всъщност много голяма опозиция, дори в настоящия Европейски парламент, спрямо създаването на действителни европейски политически партии. Европейската комисия току-що публикува един абсурден проекто устав на европейски политически партии, който изрично забранява или се стреми да спре развитието на европейски политически партии и провеждането на кампании от тяхна страна в рамките на европейски референдум. Или пък в рамките на изборите за Европейски парламент. Така че бихте ли казали каква е ролята на политическите партии в този смисъл и въздействието на референдумите върху тях? Е, е, er- мисля, че тук имаме три въпроса. Първо за финансовата криза. Ако трябва да съм по-подробен, половин час ще ми трябва, но нека по-накратко. Разбира се, пряката демокрация не би могла бързо да поправи това, което е щупено преди. Съответно, в Мастрих беше въведена клауза за спасителни пакети, която след това не бе спазена тази клауза. Така че за момент аз не виждам как бихте могли да решите този проблем чрез пряка демокрация. Просто не виждам как това би могло да стане сега. Ако мислим обаче за в бъдеще а, и ако смятате, че пряката демокрация може да предотврати подобни неща, тогава тя бива да се насърчава. Но знам, че а, в Швейцария този процес е отнал доста дълго време и пряката демокрация не пада от небето. Първо сме изготвили нова конституция, след това сме разработили федералната държава, след това се спускат нещата от федерално към местно ниво, т.е. това е една еволюция, която изисква време. Ако вие въведете пряка демокрация никой не знае как да я използва, това би било контрапродуктивно. И това е и така в настоящата ситуация. Просто трябва да помислим как нещата да се подобрят за бъдеще. Ако смятаме, че може да използваме този метод за решаване на настоящата криза, това би било иллюзия. Грехове, които са направени в миналото, не могат нещата да се върнат назад. Не може да въведете пряката демокрация да очаквате нещата изведнъж да се подобрят. Втория въпрос бе свързан с пряката демокрация и партиите. Едно нещо е наистина вярно. А ако има пряка демокрация, и ако тя е в една особена форма, каквато имаме в Швейцария, ролята на политическите партии намалява тя не е толкова силна, както при представителната демокрация. Тоест, неща от политическо естество се разискват извън контекста на политически партии. Понякога това е успешно, понякога не. Един скорошен типичен пример. Една конкретна инициатива, която бе в сблъсък с основни права в Европейския съюз имаше а, две жени, а, които нямаха някакви политически пристрастия конкретно, които го предложиха и успяха да си го прокарат. Ставаше въпрос за родителски права. попечителски права. А пък, що се отнася до а, връзката между демокрация и партии, Имаше една инициатива, която имаше въздействие, но не премина. Но самия факт, че съществуват такива инициативи, че се провеждат референдуми, означава, че всички партии в парламента или почти всички могат да бъдат поставени под въпрос от обществеността и да бъдат отхвърлени. Така че партиите трябва да имат това предвид. Тоест има референдум, който е инструмент за контрол върху парламента и, реше... и решенията му, както и върху правителството и решенията му. Пряката демокрация е нещо, при което партиите са свободни от т.е. Е, обществото е, е освободено от хегемонията на партиите. Но така или иначе има движения, които идват от е, маргиналните среди, те се надяват да проникнат в парламента, да, да се озоват в парламента и се изисква конституционализирането на това. А, има и мораториум в Швейцария върху решения, които примахват ядрената енергетика. Това са много малък процент от държавите тогава, които мислеха, разсъждаваха а, по този въпрос. А, в Германия това стана след като зелените влязоха в парламента много-много години след това. Така че в Швейцария нещата стояха по съвсем друг начин. Така че а, възникват нови възможности в този контекст. И накрая, разбира се, вие може да твърдите, че референдума е а, просто черно и бяло. Или да, или не се казва. И може би вие ще кажете, че това е твърде ограничително, защото в парламентарния дискурс хората могат да обсъждат изменения, а, промени, които не са ограничени само между да и не. Обаче в референдума нещата стоят така. Първо има дискурс, първо има обсъждания, а, те са много силни и едва тогава идва референдума, при който се казва да или не. Много често а, се случва референдума да се подеме от а, инициативата за референдум да се подеме от някоя от партиите която няма а, мнозинство в парламента, но има много хора с гърба си. Ако отидете в Федералния конституционен съд в Германия, а, може би няма да се разреши този референдум, но при нас хората имат право и те могат да си се изкажат. Професор Шилер има думата. Э, Благодаря. Благодаря за предложението и за въпроса основният въпрос за Европейският съюз. Има два допълнителни аспекта, които искам да коментирам в е, такъв смисъл. Финландия сега ми казва, че тази година ще има възможност да се подема гражданска инициатива по конкретна тема. Не бях наясно с това, значи ето има напредък от някои страни членки. Също така Швеция е въвела възможността за гражданска инициатива с право на гласуване на местно ниво. Това е нещо ново. Но господин Бронс зададе въпроса за Калифорния. И мисля, че е, темата е свързана с финансовата и економическата криза – през 1935-та година Калифорния въвежда таван на данъчното облагане по време на кризата по много странен начин. Всеки бюджет, за да бъде прият, трябва да бъде прият с две трети мнозинство в двете камери. Тоест, това е, довежда до невъзможност е, за властите да действат. И през 76-та година е бил е, прието много, много високо ниво на данъчно облагане и не е имало възможност да се компенсира тази мярка. Та, Оттам тръгва мита, че Калифорния не може да управлява публичните си финанси заради пряката демокрация. Това е просто един мит и трябва да внимаваме много при създаването на подобни митове. Просто Калифорния е имала задължението да търси консенсус или две трети мнозинство и това е блокирало в действията им. По въпроса за това дали съм пропуснал коментарите на европейск, за европейското ниво, не става дума, че съм ги пропуснал тази тема от любезност. Не, просто имах ограничения във времето. Но считам, че е, пряката демокрация трябва да се развива и на европейско ниво. Тя, разбира се, може да се развива само постепенно – и Европейската гражданска инициатива е само първата стъпка от този процес. Освен това, считам, че ние можем да се получим от Швейцария. През 1874 година там е въведена възможността за факултативен избор на референдум, т.е. гражданите са можели да кажат не е, на приемането на някой даден, на даден е, закон, ако са против, преди той да влезе в сила. И мисля, че на европейско ниво може да се въведе подобен тип референдум, т.е. граждани да се противопоставят на законодателство, което е било прието, но още не е влязло в сила. Мисля, че това е много важен инструмент. Защото първо това ще означава, че решенията, които се вземат по силата на процесите на вземане на решения на европейските институции, така наречената според мен вторична демокрация, тези решения могат да бъдат проверени за това колко ще бъдат, колко са приемливи за гражданите. Това в момента не е възможно. А факта, че средства, много мощни средства за масова информация са в състояние да започнат масирана атака срещу решенията в Брюксел, това може да бъде съчетано с а, сундиране на отношението на гражданите. А, знаем, че има хиляди лобисти в Брюксел и групи по интереси биха могли да се опитват да повлияват общественото мнение, но мисля, че трябва да се даде възможност гражданите да поемат контрол. Има, има тип законодателство, което би създало огромен, огромен дебат в Европейския съюз и европейските институции, а и правителствата в съвета и парламента трябва да, ще трябва да могат да застанат за решенията, които са взели по силата на това, че ще реагира и европейското обществено мнение. Тук може да се коментира и ролята и, въз... и влиянието на политическите партии. Според мен, ако се използват подобни инструменти, ще има сериозни предизвикателства и за партиите в Европейския парламент, защото те ще, на тях ще им се наложи да изложат и да защитят позициите си по определено а, закон. А в една политическа система, където Европейския парламент реално страда от това, че не разполага с а, класическата структура на правителство и опозиция, той няма възможност да създаде и достатъчно е, репутация за себе си по време на изборите. Затова и е толкова ниска изборната активност, затова и не е толкова силна легитимността на парламента. Тоест, политическите партии ще имат много различна роля в такъв случаи и ще имат възможност и да започват дебати по въпроси, които интересуват гражданите. Аз лично не се противопоставям изобщо на идеята за европейска гражданска инициатива и също възможността тя да бъде разширена до пълно право на инициатива, допълнено с вод. Но ми се струва, че е много по-постижимо да има референдуми, които да бъдат инициализирани и започнати от гражданите. Когато говорим за Европа и за европейски референдуми, Става, винаги става дума за големите въпроси от е, основните договори, конституцията. Чисто политически въпроси не са и политически решения не са бивали дискутирани по този начин. Когато се поставят на дебат основни конституционни въпроси, се изправяме пред въпроса дали е, гражданите трябва да получат правото да са първите, които да се произнесат по договор. В Холандия се проведе за първ път референдум за договора. И а, е, нищо чудно, а, е, като се има предвид а, какво беше отношението на правителството, че резултата бе отрицателен. Значението на пряката демокрация на европейско ниво не се свежда до това да се е, допитваме до основните конституционни въпроси, а до ежедневни въпроси от е, политическия процес на вземане на решения. Затова и говорих за картината в е, страните членки – защото там а, с референдум не се е, решават само конституционни въпроси, а и други. И единствено, ако има регулярен институциониран механизъм на пряка демокрация, коя, който да създава съответната култура, единствено в такъв случай Европа може да създаде подобна практика и култура – на европейско ниво и да търси някакъв вид участие на гражданите. И един последен коментар по изказването на господин Дав, а именно влиянието върху партиите. В научните среди има много различни мнения за това дали е, партиите доминират прекалено в процеса на референдума или просто повтарят вътрешно партийната си политика на това ниво. Аз лично не мисля така, но ви казвам просто в какви линии се води дебата. А въпросът дали е даден референдум не разцепва партиите, да, случва се, но може да се случи точно обратното. Когато има разцепление в е, партията е, и в резултат на това е, се проведе референдум, се създават възможности за заглаждане на разликите. Така че резултатите са и в едната и в другата посока. В среда, където се използват механизмите на пряката демокрация, партиите стават по-силни, защото те имат те, за тях е необходимо да формулират по-ясно аргументите си, програмите си, да могат да застават за тях. И всъщност партиите често са слаби, защото са загубили връзката си с гражданите. Така че, когато използват процедурите на пряката демокрация, те само стават по-силни. И въпроса с настоящата финансова криза. В момента не става дума, че гражданите са загубили доверие в възможността представителите в европейските институции да вземат решения – Става дума за това, че е загубено доверието във възможността и капацитета на институциите. Институциите изземнат все повече правомощия, имат чисто технократска власт, но не се вижда как тези правомощия се използват за предотвратяване на кризата. Испанските банки дали имаха правомощия да изложат рисковете от балоните на строителството и имотните сделки. От тук е, идват именно въпросите за легитимността на, на технократските решения. Защото има прехвърляне на компетенции, но няма всъщност прехвърляне на реални възможности за действие. И затова пряката демокрация е начин да се възобнови е, демокрацията. Пет минути ни остават. Имаме заявка за участие от още един колега. Господин Кирш Каснер, вие говорите за тема засегната от господин Хефнер. А именно, има ли европейска солидарност? Германците трябва да плащат нещо, но и да получат нещо в замяна – Та въпросът ми е към господин Кирш Каснер. От Петър Шнайдер и Панхов чухме, че Европа трябва да се превърне като Швейцария, иначе ще загине. Това е вашето послание, мисля. Питам се, има ли начин да се развият съседите? Има ли положителни примери за Швейцария, в които се учат интересите на съседите? Да речем, от даден закон ще се повлияете съседите. Това би било доста окоръжително. Значи имаме следните аспекти в това отношение – бюджетът е много по-разумен, още по-разумен от този в Германия, най-малкото, но се питам дали Европа не се отдалечува прекалено много от финансовия баланс. Има регионални фондове, които спомагат за балансирането на финансите – При изграждането на федералната държава Швейцария през 1848 финансовите механизми са изградени много по-късно. Така че първо степения въпрос е дали такива отношения могат да бъдат преобразувани по такъв начин. В гранични райони като Базел, Констанца, Имаме добри отношения с съседните държави. Например, Лихтенштайн. Работим с съвместни усилия за решаването на проблемите, т.е. в някои области определено правим това. Всичко, разбира се, е съобразено с Конституцията ни и това, което позволява тя. Швейцария действа в международен план, където не се очакват от нея действия, но това правят и други държави, т.е. не сме особени в това отношение. Питам се дали в Европа в бъдеще не може да се направи нещо по линия на този европейски механизъм за финансово балансиране. Европа трябва да се развива много по-органично тъй като нямаме европейски демос. Трябва да се изгради някакъв устой, някаква основа, на базата на която да се разгърне такъв стабилен механизъм. Въпросът е дали Гърция, Германия трябва да подкрепя Гърция, ако мнозинството от хората са против това. И ако това е така и в други страни, струва ми се, че хората в Европа все още не са стигнали до този етап – Господин Хефнер. Дискусията е много интересна. Това не е края, а по-скоро началото на един интересен дебат. Германия и Швейцария са съседи. Едно от хубавите неща на Европа е разнообразието, различието. Например, швейцарците са много по-скромни от германците. Господин Кир Кашнер, оценявам факта, че вие не настоявате швейцарската система да се превърне в основен модел за Европа. Това би било прекалено опростенческо. Не можем да копираме просто нещо, което се върши в национален план и да го издигаме на по-високо ниво. Иначе смятам, че ние, не е необходимо вие или аз, но ние можем да извлечем полуки от това, което е направила Швейцария. Можем да проучим резултат от вашите изследвания през 80-те и 90-те години на миналия век – има голяма разлика между това дали човек участва в взимането на решение или не. Всички знаем това от собствената си практика. Ако някой не налага нещо, казва ни какво да правим, човек се съпротивлява. Ако човек участва в самия процес на взимане на решението, всичко се променя. Ако държавата иска данъчно облагане, пари, но не включва хората в решенията, това създава нагласата да се предприемат мерки за предотвратяване на взимането на пари от държавата. Ако хората участват в решенията, се променя самия характер на решението. Ако разгледаме положението в Германия в момента, изглежда липсва воля да се дава пари за Гърция. Това и въпросът, който обсъждаме тук. Системата генерира това недоволство, а именно, че никой не се е допитал до хората как да се използват средствата. Германците, гърците също са ужасени от това, че им се налагат решения отгоре надолу. Проблемът не може да бъде решен с това да се каже, че тези на върха трябва да взимат по-добри решения. Единственото решение е да се привлекат хората при проучването на проблема, обсъждането на различните варианти. В средносрочен план ще стигнем до някаква система за финансови компенсации, която ще е до голяма степен сходна с швейцарската ще е много по-различна от сегашната система в Германия. Но въпросът е как ще стигнем до там. Много по-добре е хората да бъдат привлечени в дискусиите, а не да им се налага дадено решение отгоре надолу. Това е идеята, която застъпвам днес. Какви нови инструменти в финансовия, фискалния банков съюз могат да се използват по демократичен, а не технократски начин. Дискусията по този въпрос току-що започва. Предложенията, които чухме днес, могат да са много полезни в това отношение. В заключение, смятам, че не случайно за толкова дълъг период от време Швейцария се умява да запази силна обща самоличност. Независимо, че има няколко езикови групи в страната, няма такъв прецедент в света. Много малко хора се отъждествяват до голяма степен със страната си, както швейцарците. В Европа има 27 различни езика. Как може да изградим подобна идентичност? Един от начините е да се води такъв постоянен дебат за решенията, да се провеждат референдуми. Това сплотява хората и генерира идентичност. Остават ни няколко секунди. Ich möchte nur eines ganz kurz ergänzen, das ist mir gerade nicht Ще дам думата на лекторите. Само едно нещо, което ми е хрумна, когато господин Йоргосен зададе въпроса си. В Швейцария гласувахме да се платят милиард в кохезионния фонд за разширяването на изток. Тоест има случаи, когато Швейцария не мисли само за себе си, а отделя средства и за чужбина. Благодаря. Преключваме сутрешното заседание, казва председател. Искам да благодаря на всички, взели участие, особено на лекторите. Следоват председател ще е госпожа Гормар, тъй като аз съм възпрепятстван служебно. Искам да благодаря на всички останали лектори предварително. Благодаря. Заседанието ще продължи след обед.